Пристъпваме към обсъждането на точка 8 от дневния ред представяне на пакета за разширяване за 2015 година. Този пакет ще ни бъде представен от комисар Йоханес Хан. Според мен комисията с въведените от нея нови методи ще допринесе за значително повишаване на яснотата на докладите по разширяването. Това е една разумна, според мен, стъпка. Би трябвало тя да бъде квалифицирана така и от страните кандидатки. Те би следвало да разглеждат докладите като препоръки за действие с оглед постигането на по-нататъчен напредък по преговорите за присъединяване. господин Хан. Това не е първият подобен доклад. Според мен, новите методи представляват значителен напредък. Към момента разширяването трябва да се разглежда в контекста на нововъзникналите сериозни проблеми в съседните на Европейския съюз държави. Особен натиск проистича от проблема с бежанците. Процесът на разширяване обаче, според мен, трябва да се разглежда отделно от беженския проблем. Ако искаме разширяването да функционира добре, ще трябва да го разглеждаме отделно от външнополитическата обстановка. Спазването на правилата трябва да бъде гарантирано независимо от външнополитическата обстановка. В противен случай ще се стигне до тежки проблеми. Външнополитическата обстановка, обстановката в международен план не бива да води до снижаването на критериите за присъединяване. Ако всички възприемем този подход, то ще трябва и да го прилагаме на практика. За Европейския парламент е важно да бъдат изпълнени както економическите, условия, така и условия свързани с търговията, с технически аспекти, както и с функционирането на демокрацията и върховенството на закона и с спазването на правата на човека. Тези аспекти винаги са били много важни за парламента. Ще продължаваме да поставяме акцента върху тях и при по-нататъчните разисквания по процеса на разширяване. Сега ще дам думата на господин комисаря за изложение. Благодаря му за това, че се отзова на поканата ни, така можахме да спазим правилото, съгласно което преди комисаря да направи публично изявление, той следва да докладва на парламента. Така се гарантира публичност и се спазват демократичните прерогативи на парламента. Нещо, което според мен е много важно. За това и още веднъж благодаря на господин комисаря за това, че въпреки много натоварения си график се отзова на поканата ни. Предлагам, тъй като вероятно ще има много желаещи да се изкажат, Приветствам с добре дошли и колегите от националните парламенти, някои от които вече са тук и с които ще водим разисквания целия ден. Координаторите да разполагат с по две минути за изказване Останалите колеги ще разполагат с по минута и половина или минута, за да могат да се изкажат и многобройните желаящи да го направят. Нямаме много време за обсъждането на тази точка от дневния ред. Господин Хан, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за точното обобщение, което направихте на принципите, които прилагаме. Сега с ваше позволение ще продължа на английски. Уважаеми членове на Европейския парламент, позволете ми да приветствам с добре дошли членовете на националните парламенти. Днес имам удоволствието най-накрая да ви представя пакета за разширяването. За мен е особено удоволствие да го представя тук на заседание на Комисията по външни работи, на което присъстват и колеги от националните парламенти. В края на септември миналата година, по време на изслушването ми тук в парламента, заявих, че няма да има застой в работата ни по разширяването. Европейската перспектива продължава да е значима поставих акцента и върху взаимодействието ни с партньорите ни в рамките на предприсъединителния процес. През изминалите 12 месеца предприех особено активни действия в тази област. Комисията активно работи за подготвянето на тези държави за многото предизвикателства, които им предстоят. Настоящата бежанска криза показа още веднъж колко е важно стратегическото сътрудничество с държавите от Юго-Источна Европа в името на стабилността на цяла Европа. Процесът на разширяване води до конкретни резултати под формата на демократични и економически реформи. Тези реформи се провеждат постепенно в засегнатите страни, повишават устойчивостта и стабилността на съседните на Европейския съюз държави. Ето защо политиката в областта на миграцията и политиката на разширяване взаимно се допълват. Пакетът по разширяването, прият днес от комисията, съдържа редица нови елементи. Първо, за разлика от предходните години, когато всяка година се приемаше стратегически документ, сме изготвили цялостна стратегия за целия мандат на комисията. Освен това, предвиждаме и по-добри възможности за оценка в докладите за напредъка на отделните държави. Ще правим по-подробна оценка на подготвеността на тези държави да поемат задълженията, свързани с членството. Ще предоставяме на държавите много по-ясни насоки за това, което трябва да предприемат в бъдеще, за резултатите, които трябва да постигнат, за да отговорят на очакванията на Европейския съюз. Докладите ще бъдат и по-хармонизирани, тъй като ще прилагаме ясни критерии за оценяване ясна скала, която ще даде възможност на всяка една държава да види какъв напредък е постигната в основни области. Така ще се гарантира прозрачност. Гражданите и гражданското общество ще могат да упражняват контрол върху реформите. Приложили сме вече този подход към изготвянето на доклади в редица области, свързани с основополагащи реформи. Тази година ясно поставяме акцента върху принципа първо да обръщаме внимание на основните проблеми в рамките на процеса на присъединяване. Това ще е и гръбнакът на политиката в областта на присъединяването на комисията. Ще продължаваме да обръщаме особено внимание на върховенството на закона, в редица области, като борба срещу корупцията и организираната престъпност и установяване на върховенство на закона. Ще обръщаме внимание на основните права, на свободата на изразяването и борбата срещу дискриминацията, най-вече спрямо ЛГБТИ и ромите ще се спрем и върху доброто функциониране на демократичните институции и реформирането на публичната администрация. Поставяме акцента и върху економическото развитие, както и върху укрепването на конкурентоспособността. Това за мен също са основни въпроси. Върховенството на закона и економическото развитие са двете страни на медала. Те са еднакво важни. Нека се спра и върху важността на регионалното сътрудничество. Тук поставяме акцента върху програмата за взаимосвързаност, най-вече в рамките на формата Западни Балкани 6. Поставяме ударението и върху необходимостта от добри междусъседски отношения и решаването на двустранни конфликти. В контекста на настоящата миграционна криза, взаимодействието с страни от с много повече страни е абсолютно необходимо с цел предоставяне на помощ, охрана на външните граници на Европейския съюз и разбиването на престъпни мрежи, извършващи контрабанда на хора. Комисията предприема активни мерки във всички тези области. Уважаеми евродепутати, нека се спра върху основните елементи от пакета за разширяване за 2016 година, като ще се спра върху всяка една страна от Западните Балкани. Черна гора отвори 8 преговорни глави, което бе значителен напредък в процеса на разширяване съсредоточихме се върху законовата институционалната рамка, както и върху върховенството на закона. За съжаление, борбата срещу корупцията и организираната престъпност се извършва в доста ограничен мащаб. Ако се установят ключови структури и се приемат основни нормативни актове, ще има повече възможности за такава борба. Освен това е необходимо да се установи градивен и приобщаващ диалог между правителството и опозицията в Черна гора. Диалог, който да се състои в парламента. Необходимостта от такъв диалог е все по-неотложна, като се имат предвид неодавнашните промени в страната. Сърбия предприе значими действия по пътя към Европейския съюз. Вече сме по-близо до отварянето на първите преговорни глави. Наистина съм убеден, че Първите преговорни глави могат да бъдат отворени още тази година по време на междуправителствената конференция. Сърбия постигна много важно съгласие с Косово, подходи много градивно и към регионалното сътрудничество с съседите си. Едновременно с това Сърбия започна да осъществява и амбициозни економически реформи. Сърбия също е засегната от беженската криза свидетел е на безпредседентен беженски поток, с който се справи сравнително добре. Очакваме от страната да поеме отново ангажимент за режими и действия в посока към реформи, най-вече в областта на правосъдието, борбата срещу корупцията и организираната престъпност, свободата на изразяването, борбата срещу дискриминацията, реформата на публичната администрация и на економиката. Много е важно Сърбия да продължи все така ангажирано да работи за нормализирането на взаимоотношения отношенията си с Косово. В бивша Югославска република Македония до голяма степен приведе в съответствие законодателството си. Но имаше скандал във връзка с подслушване, което показа, че политическата система се уронва от корупционни практики. През юли с помощта на господата Вайгенхау и Кукън бе постигнато политическо споразумение. Те са убедени, че само по линията на такова споразумение може да се сложи край на настоящата политическа криза. Политическите лидери трябва да прилагат това и споразумение най-добросъвестно, както и да извършат неотложно необходимите реформи. Политичес... Економическата ситуация продължава да е нестабилна. Трябва да се приключи с прегледа на рамката от Охрид. Трябва да се предприемат и по-нататъчни действия за установяването на доверие между етническите общности Постигнатия до момента напредък при прилагането на политическото споразумение от месец юни и юли дава на комисията повод да препотвърди своя ангажимент за започването на преговори с бивша Югославска република Македония. Но това трябва да е обвързано с условие за продължаване на прилагането на споразумението от месец юни и юли и за постигането на значим напредък при извършването на неотложни реформи. След изборите в страната, още веднъж ще направим преглед на напредъка В Албания приветствам стабилния напредък за решаване на ключовите приоритети за откриване на преговорите за присъединяване и изпълняването на реформи, необходими за постигане на напредък по пътя към Европа. Много има още какво да бъде направено, обаче по отношение на реформата на съдебната система и, успе, и отбелязването на успехи в борбата с корупцията и организираната престъпност. Също трябва да има и по-организиран подход към защитата на основните права, авторските права, режима за уреждане на компенсации. Тези е, видове законодателни предложения трябва да бъдат прияти. Херцеговина също се върна на пътя на реформите е, има нови инициативи от декември 2014 година, които дават възможност да се постига е, прогрес. Е, има споразумение за стабилизиране и асоцииране, което ще даде възможност за извършване на реформи в областта на публичната администрация. Започва а, известно изпълнение на предвидените реформи и то се развива добре. Преструктурирането на съдебната система цели да се решат важни въпроси на тази система. Босна и Херцеговина очакваме да подобрят координацията си между политиките на всички нива, включително и в Косово се наложи да бъдат взети много трудни решения напоследък с създаването на специална прокуратура и специален съд. В нашия доклад се отбелязват тези ключови решения. От 6 месеца обаче след изборите има застой, там не се случват ключови реформи за момента. Косово трябва да продължи е, да се ориентира към изпълнение на целите на реформите. Заедно с е, заместник председателя на комисията Могерини подписахме споразумение за Косово в Страсбург. Това е историческа стъпка на нашите отношения с Косово и е, завършва серията от подписани споразумения за сътрудничество с Западните Балкани тези, това споразумение ще влезе в сила възможно най-скоро. И накрая Турция. Там имаме общи възможности и общи предизвикателства, така както се разкри от е, кризата с беженците. Турция оказва хуманитарна помощ на над 2 милиона беженци от Сирия и Ирак. Ние изготвяме съвместен е, план за управляване на мигрантските потоци. Ние преговаряхме по него с заместник-председателя Тимербанс. Взаимоотношенията ни с Турция обаче не се ограничават само до миграцията и ние продължаваме да поддържаме сътрудничество във всички, общи, е, във всички области от общ интерес – енергетика, търговия, економически отношения и други. Искаме да видим край на нарастващата е, вълна от насилие в Турция и да се намери решение на кюртския въпрос. В последните години има значителни проблеми е, с независимостта на съдебната система и от някои основни граждански свободи. Особено засиления натиск и заплахи над журналисти и медии – също бяха въведени промени в закона за интернет. Постигането на прогрес в това отношение е основен момент от напредъка на Турция към преговори за Европейския съюз. Надяваме се, че ще се постигне и решителен прогрес по, въпрос, по кипърския въпрос – Уважаеми депутати, следващата година ще е, е решителен е, период за страните, които е, участват в процеса на разширяване. Ние очертаваме една стратегия и за близките години и по-дългосрочно. Всички тези страни имат своите ангажименти. Ние също така взаимодействаме с, с тях на двустранна основа. В такъв смисъл парламента има отношение към докладите за всяка една страна. Затова ви благодаря за помощта и за подкрепата, която ми оказвахте в последните няколко години. Благодаря с това, че ни помагахте в решаването на конкретни предизвикателства за конкретните страни. Председателят, благодаря. Господин Преда, координатор от ЕНП, има думата. Той също отговаря за Босна и Херцеговина като докладчик. Заповядайте, господин Преда. Благодаря. Първо ще се изкажа като координатор и едва след това като докладчик. Сега поемам ролята на координатор, за да кажа първо поздравления на комисар Хан за приемането на пакета за разширяване. Виждам, Виждам един много балансиран пакет, добре обмислен. Условията в момента не са най-идеалните, като се има предвид кризата с бежанците и конфликтите в близкото ни съседство, които са съвсем немаловажни. Политиката за разширяване, както се казва и в стратегическия документ – има отношение към стабилността и сигурността в Европа, особено в е, днешния контекст. На срещата в Мадрид е, подчертахме, че имаме ангажимент към е, успеха на европейската идея и на процеса на разширяване. Подобни послания са много важни и за страните кандидатки. НП смята, че по този начин се подкрепя стабилността е, на континента и се спазват и човешките права. Всяка страна е, трябва да постигне своето в изпълнението на критериите на Копенхаген и съответните изисквания за присъединяване е, Пакета от 2015 въвежда нова методология, което, на което парламента настояваше нееднократно. Така се повишава и видимостта на процеса на присъединяване, видимост по отношение на това какво могат да, как могат да оценят и да видят този процес гражданите. Също мога да кажа, Председателят прекъсва, тъй като ораторът прехвърли е, времето си. Дори е, координаторите имат само толкова време, колкото докладчика. В противен случай няма да можем да изпълним дневния си ред. Ако обичате. Благодаря. Сега докладът е много по-положителен и в е, най-кратко казано мога да кажа, че има отстъп само в, по отношение на свободите на изразяване. Това оценява комисията, но е, доклада за напредъка за тази е, година дава положителни оценки с поемането на политически ангажименти, подписването на споразумения за стабилизиране и сътрудничество. И страната трябва да продължи с реформите. През миналата година е, е, също се отбеляза известна нестабилност при изпълнение на реформите. Avec, euh, euh, euh, И тази политическа нестабилност бе преодолена с създаването на федерално е, правителство. Сърбия е, планира един много обезпокоителен референдум. Комисар Хан, искам е, да задам въпрос за кандидатурата тази страна е изявила желание да го направи. Какво смятате за, по този въпрос? Извинявайте, господин председател, но едва сега разбрах за правилото за двете минути. Председателят, в началото на разискванията обявих регламента. Моля сега след това недоразумение останалите колеги да се вместват във времето си за изказване, тъй като имаме само един час. Може да стане така, че да зададете въпросите си, но да не получите отговор. Думата има господин Хауит, координатор, представляване от госпожа Пири по темата за Турция. Благодаря, ще се опитам да се впиша във времето си. Съжалявам, че е, се е, забави публикуването на доклада. Благодаря е, на дискусиите с комисар Хан. Той се появи пред нас нееднократно, както и днес. Изборите в е, Турция безспорно е, имат своето отражение за политиката и ние трябваше да можем да се произнесем по, този, по процеса на взаимоотношенията с нея преди тях. Има отстъпи е, и е много важно да се идентифицират тези отстъпи в процеса на изпълнение на ангажиментите на страните за присъединяване. Също признавам, че кризата с беженците не следва да изкривява процеса на разширяване. Тези неща трябва да се, е, по тези неща трябва да се работи парламентарно. Правилно е, че комисаря под подчертава отварянето на главите за основна права в ред страни, включително, искам да подчертая, Турция и Македония. И ако Европейския съюз предлага пари за сътрудничество, ако искаме повече сътрудничество, ще трябва не само да поставяме нови условия за старите суми, които сме обещали, но и да предложим нови такива. Не може само да се преразпределят предвидените средства защото по този начин се подкопава свързаността на политиките, включително и политиките за бежанците. Европа също трябва внимателно да работи по изпълняване на основните си цели. Приветстваме първия пакет на комисията Юнкер за разширяване. Социалистите и демократите се придържат към ангажиментите за разширяване и съжаляваме, че се наблюдава на забавяне на процеса. Надяваме се, че със Сърбия ще бъдат е, отворени глави за преговори, че ще се е, определи дата за преговори с Албания до година и е много важно да се запази инерцията в процеса на разширяване. За това ви призоваваме да направите именно това следващата година. Е, госпожа Пири, искам да ви помоля да изкажем съболезнования за едно тъжно събитие в нейното семейство. Преговорите с Турция бяха изключително трудни миналата година. Ние винаги сме били за това Турция да се интегрира с Европейския съюз и се надяваме, че ще могат да бъдат отворени нови важни глави от преговорите. Считаме, че Турция е основен партньор в процеса тя има и своята роля в управление на процеса на миграцията и кризата в Турция. И по отношение на Турция искам да задам въпроса, кои глави смятате да се отворят в близките месеци? И по отношение на глави 23-24, какво възнамерява да направи Европейския съвет? Das Колеги, и този колега се изказва в продължение на почти 4 минути. Ако и останалите координатори процедират по този начин, няма да мога да дам възможност на други колеги да се изкажат. Но трябва да обсъдите този проблем помежду си политическите групи. Думата има господин Танък, отговарящ за Черна гора. Благодаря. Екаре за европейското разширяване, но си дава сметка, че това ще отнеме известно време. Не може всичко да се прави по обичайния начин, защото Европейския съюз е изправен пред екзистенциална криза. Вземете предвид еврозоната, възможността Великобритания да напусне е с миграционната криза. Дали това са мигранти или бежанци, те не идват само от Сирия, по балканските маршрути идват и хора от Афганистан, Еритрея, Нигерия, Африка, на юг от Сахара. Дори ако погледнете страна като Албания, тя е на четвърто място в списъка. Докладчика за Черна гора очевидно си е свършил работата, отворени са глави, но имаше протести след оставката на премиера там – това много натовари правоприлагащите служби. Доста от западно-балканските страни имат проблеми с съдебната система, борбата с корупцията и организираната престъпност. Това са проблеми и на други съседни страни, като Сърбия, Косово. Нестабилността заплашва и Македония. Е, защото го има гръцкото вето. Трябва да помислим за преговорите с тройката и МВФ за започване на преговорите. Всичко това добавя към нестабилността в страната. Да не говорим за крехките отношения между различните етнически общности – през последните месеци виждаме, че в Турция пък бяха задържани някои журналисти и задават се и много сериозни въпроси за ролята на съдебната система и турската подкрепа за джихадистите в Сирия. Така или иначе, Турция има много важна роля, разбира се, и тя може да бъде конструктивна и в решаване на кипърския проблем. След посещенията на канцлера Меркел и предлаганото споразумение, трябва да се мисли как е, да бъдат прияти обратно мигрантите от различните страни на територията на континентална Турция. Господин Вайгъл благодаря, господин председател. Ще се опитам да се вместя във времето за изказване. Без съмнение, докладът на Европейската комисия в сравнение с докладите от минали години бе изготвен при особено драматични обстоятелства. Разширяването на Европейския съюз към момента не се ползва с особена популярност. Популярността му е много по-ниска в сравнение с миналото, когато се създаваше впечатлението, че Европа постига напредък, че е една Европа без граници. Благодаря на господин комисаря за проявената от него ангажираност за продължаването на политиката по разширяване на Европейския съюз. Мисля, че господин комисарият в доклада е отчел всички проблеми, за което му благодаря. Има нещо върху което се поставя акцента при разискванията и това е беженската криза и последиците от нея в страните от Западните Балкани. Правилно е, според мен, да отдадем дължимото на страните по западно-балканския път, тъй като те се намираха в изключително тежки обстоятелства и наистина постигнаха много. Много е лесно да критикуваме. По-лесно е да отправяме критика към тези държави, от това да се опитаме да разберем в какво положение се намират. А те се намират в много тежко економическо положение. Трябва да отчетем и геостратегическия фактор, свързан с страните съседни на Европейския съюз. Той е много важен за страните със статут на страна кандидат. Защо? Защото геополитическият фактор се отразява върху нагласата ни спрямо разширяването. Нека кажа няколко думи за Македония. Много е важно Македония да изпълни всички ангажименти, проистичащи от споразумението от Пържен. Важно е едновременно с това и комисията да си свърши работата. Господин комисарят пое ангажимент за разширяването за членството на тази страна, който обаче е обвързан и с определени условия. Νομίζω καταρχήν ότι πρέπει να σχολιαστεί το ότι υπήρξε. Господин благодаря за представенето на доклада от комисаря. На мен ми се струва обаче, че това забавяне е преднамерено. Европейският съюз не се отнася почтенно спрямо Турция, защото при закрити врата се казва няма да има присъединяване, а пред обществеността се показват някакви възможности за присъединяване. Турция също се преструва, че не разбира какво става. Аз съм отдавна в политиката и мисля, че политиката трябва да бъде почтенна. Необходимо е да казваш това, което мислиш – а не да се опитваш да постигаш всичко чрез дипломацията. Аз бях на изборите в Турция като наблюдател. Мога да ви кажа, че имаше танк пред всяка от избирателните секции. Имаше и войска, въоръжена войска. Това едва ли е най-добрият климат за провеждане на избори. Турция освен това не търси решение на кюрдския проблем, точно обратното. Тя се опитва да спре кюрдите в търсенето на всякакви права. Решението на кипърския проблем наистина, господин Хан, може да бъде важно и за кюрдите, но ние не може да отваряме глави без да се намери решение на кипърския проблем. Нито един от кипърските политици не би се съгласил да се отварят глави без да има решение на проблема. Благодаря. Um, sehr geehrter Herr Kommissar, um, sehr geehrter Herr Ausschuss. Уважаеми господин комисар, уважаеми господин председател на комисията, искам първо да изразя очудването си. Очудена съм, тъй като си отделяме толкова малко време, за да обсъдим докладите за напредъка на толкова много държави. Като се има предвид положението в страните, за които говорим, не мисля, че това е правилният подход. Много малко време давате за изказване и това само показва, че прилагаме напълно погрешен регламент към обсъждането на докладите за напредъка на тези страни. Благодаря ви за аплодисментите, господин Флекенштайн. Председателят, благодаря ви, госпожо. Моля, продължете. Що се отнася до положението на Балканите? Миналата седмица бях в Македония и слушах и докладите на колеги за други държави от Западните Балкани. И като се има предвид това, мисля, че не сте осъзнали, че в резултат от небрежността, проявена от Европейския съюз през изминалите години, в, сред гражданите на много от засегнатите държави се шири безпредседентно обезверение. Те не свързват никакви надежди с процеса на разширяване. Днес сутринта получихме необходимите документи, които между другото преди това бяха изтекли, бяха предоставени на някои журналисти. И в тези документи вие не поемате ангажимент за борба именно срещу това обезверение сред гражданите на страните от Западните Балкани. Не поемате ангажимент за провеждането на политика насочена към економическо развитие, към борба срещу корупцията, към връщане към основните ценности на Европейския съюз, като свобода на печата и плурализъм. Свободата на печата, плурализмът и други основни принципи в никакъв случай не се спазват в много от въпросните държави. По въпроса за Турция, Питам се дали случващото се там е свързано най-вече с беженската криза или пък не сме свидетели на връщане назад в рамките на преговорите с Турция. Докладът е особено критичен, що се отнася до демокрацията и правата на човека и във връзка с това трябва да имате ясно виждане за започването на преговорите за върховенството на закона и правата на човека. Но как ще започнете тези преговори, като се има предвид положението в Кипър? Има и още един важен въпрос, а именно какво следва да се предприеме от страна на Европейския съюз за гарантиране на вътрешната стабилност на Турция. Председателят, госпожо Хармс, и вие трябва да спазвате времето за изказване, което е две минути. Второ, Господин комисарят в рамките на обичайния регламент прави своето изложение пред нас. Господин комисарят дори отложи едно запланирано за днес пътуване, за да участва в днешното ни заседание. Трето, предстои подробно да обсъдим всички теми. Докладчиците по отделни държави, по докладите за напредъка на отделни държави ще изготвят своите доклади, които ще обсъдим много подробно тук в комисията, преди да бъдат гласувани в комисията ни и в пленарната зала. Мисля, че трябва да приемете този регламент. Целта ни днес не е да дадем окончателна оценка на цялостния процес по разширяване. Моля да осъзнаете това и да не се опитвате да внасяте объркване. Господин Карвар. Благодаря, господин председател. Е, знаете, ако направите едно търсене в интернет, какво ще намерите? Разбирам, че ние искаме да има по-добро управление в съседните на държави, но е необходимо да се мисли за демократичността и отговорността да правим това, което проповядваме. И при разширяването трябва да мислим какво правим, защото това е форма на нов неоколониализъм. За източното партньорство аз продължавам да си задавам въпроса. Не трябва ли да обърнем внимание и някой от руските притеснения, защото това са трудни времена, а ние непрекъснато влушаваме отношенията си с Русия, която завзема пък нови и нови територии – Имаме и санкциите, които доведоха до големи трудности не само в Русия, а и за европейския пазар. Да не говорим, че това затрудни изграждането на пазарна економика в Русия, нещо, което ние всъщност искаме. Много от нашите политики са единствено една лоша форма на провокация – да вземем и Турция. Господин комисар, вие говорихте за недостатъците, що се отнася до отношението към кюрдите или правата на човека. Но знаем, че пред Турция се размахва един голям финансов морков и това е погрешно, като се има предвид отношението на държавите членки към присъединяването на Турция е само 8% от нейната територия на европейския континент. Да не говорим за политиките ни към Ирак и Сирия, те също много ме плашат. Господин Шафхаузер, благодаря господин председател, ще се придържам към двете минути. Първо, нека кажа, че аз и оставам консерватор, християнин и това, което ще кажа, няма да ви е приятно. Господин комисар, вашата политика е провал. По две причини. На първо място има пълно отстъпление. Непрекъснато казваме, нека се разширяваме, нека напредваме, да, но ние вървим към пропаста – и ние се движим към нещо, което не можем да контролираме. Какво правим пред иммигрантската криза, например? Вашата политика е провал и за демокрацията, и за правовата държава, защото виждаме, че много в, от тези държави имат огромни мафиотски системи, които се развиват все по-добре. Има още нещо, което е още по-сериозно – Вашата политика е провал, защото тя всъщност ще доведе до края и на Европа, и на Европейския съюз. Би трябвало в някакъв момент да сформираме едно по-малко, но силно ядро, а вие вместо това се опитвате да разпръснете Европа. Необходимо е да се сътрудничи с Русия, а вие и налагате санкции вместо да работите за сигурността и стабилността на Централна Европа. Би трябвало да се прояви много по-голяма твърдост пред организираната престъпност, а вие не го правите. Аз въпреки това си оставам европеец по култура и по убеждения. Председателят благодаря заедно с Русия трябва да организираме една нова конференция от Ялта. Или може би ви разбрах погрешно. Господин Макалистър има думата за Сърбия. Thank you, Chairman. Um, I... Благодаря, господин председател. Като докладчик за Сърбия искам да благодаря на комисаря Хан за представенето на този пакет. Освен това, трябва да го похваля за добрите постижения, откакто пое този пост. Струва ми се, че тези доклади имат добра методика. Те следват не само стратегията, но и конкретните проблеми на всяка отделна страна. Като докладчик за Сърбия, разбирам, че е много важно тази страна да отвори първите преговорни глави. Разбирам, че моментът почти е настъпил – Моментът, в който се отвори първата такава глава, обаче ще бъде и моментът на начало на истинската работа. И бързия напредък зависи най-вече от самата Сърбия. Въпросът ми към комисаря Хан е какви са следващите стъпки за Сърбия, ще се отвори ли първата преговорна глава преди края на текущата година? Комисар, Господин Флекенштайн, благодаря, господин председател. Господин комисар, малко съжалявам, че си отделихме само един час за разисквания. В случая не става дума за разисквания по обичайния регламент, тъй като комисията на няколко пъти отложи провеждането на днешните дебати. Няколко думи за Албания. Според мен Реформата на съдебната власт следва през следващите 6 месеца да е основен приоритет. Ще трябва да се сформира коалиция между големите партии, така че да може да се измени и конституцията със съответното мнозинство. Преди година господин Кукан и аз бяхме в Тирана, където Говорихме по въпроса за криминализирането. Тази седмица ще проведем разговори с двете най-големи политически сили, пак по този въпрос. Да се надяваме, че дебатите по него ще приключат още тази година в парламента. Аз съм доста оптимистично настроен. Мисля, че позициите на двете най-големи партии до голяма степен се доближават. Wir kommen zum normalen Verfahren, soweit es zeitlich noch geht. Das war ще видим сега още колко време ни остава. Господин Пицула за минута и половина. Hvala lijepo, predsjedniče. Gospodine povjereniče, na početku bi citirao... Благодаря ви, господин председател, господин комисар. В началото ще се върна на вашите думи. Кризата показа необходимостта да работим с страните от Западните Балкани. Съгласен съм, разбирам и методиката на новия доклад за напредъка на тези страни. Така или иначе имаме този нов подход и към Босна и Херцеговина от септември 2014 година насам. Има известен напредък след споразумението за асоцииране и стабилизиране, но за жалост видяхме, че има и проблеми. Новото сътрудничество с Босна и Херцеговина трябва да включи работа с парламентарна комисия. Ние не успяхме да го постигнем. Част от Народното събрание на Босна и Херцеговина се възпротивиха, те искат да се следват техните правила, а всъщност ние стъпваме върху Дейтанското споразумение. А що е наш сусред оставило без... Разбира се, ние няма как да приемем една такава позиция и за това не постигнахме резултатите, очаквани от обществото ще организираме съвет за стабилизиране и асоцииране и се надявам да обсъдим темата. Thank you, Chairman. Благодаря, господин председател. Господин Аустревичиус. Тук съм, господин комисар, казва оратора. Новата политика на разширяване ще определи доверието към Европейския съюз. Така или иначе, ние трябва да помогнем на тези страни, защото това е проверка и за всички нас. Всъщност от а, вашето изложение, господин комисар, забелязах, че корупцията е дългосрочен и голям проблем във всяка една от тези страни от доклада. Независимо дали са кандидатки или не, това означава, че не се ли преборим с корупцията, няма как да се постигне напредък по пътя към ЕС. Въпросът ми към вас, господин комисар, е какви допълнителни усилия да направим, за да подготвим по-добре тези страни. На второ място, как да укрепим административния капацитет. Виждам, че има все по-голяма нужда Европейската комисия да приложи диференциран подход към всяка от тези страни, за да предостави необходимите консултации то на време, при страните кандидатки ме интересува какво се прави за изграждане на държавността в тях. Благодаря. Госпожа Валеро. Так си мика, хер ордфоранде. Я har eh, följt Turkiet lite mer än de andra länderna. Och, eh, е, всъщност аз повече следя това, което се случва в Турция и за жалост е, виждам, че често въпросът за миграцията и въпросът за разширяването се разглеждат заедно. Това не ми се струва удачно. Ние искаме да подкрепяме правата на човека от една страна, от друга страна казваме, ако вземете бежанците, които ние не искаме, ще си затворим очите за правата на човека в Турция. Може би комисията ще ни го обясни. Видяхме изборите в Турция, получихме и докладите, които показват, че е имало изборни измами. Има и обезпокоителна информация за провеждането на изборите. Дори преброяването на гласовете да е било правилно, има много въпросителни. Едва ли тези избори са били справедливи и честни? Що се отнася до конфликта между Турция и кюрдите, то е ясно, че бъдещето на Киргистан не е розово. Господ комисар, драги колеги за Европска и... Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, уважаеми колеги от националните парламенти. Тази годишните доклади се разглеждат в изключително труден политически контекст. Съгласен съм с всички онези, според които регионът придоби още по-голяма значимост. Приветствам напредъка постигнат от държавите от Западните Балкани. Със съжаление отбелязвам, че има и обезверение, което не допринася за напредък по процеса на разширяване. Уверен съм, че можем да преодолеем това обезверение при условие, че бъде проявена политическа воля. Предлагам да отменим методите, които не водят до никакъв напредък. Предлагам да изберем подход, който да доведе до напредък по разширяването. Трябва да засилим сътрудничеството в региона в контекста на европейските ценности и принципи. Що се отнася до Македония, радвам се, че бе постигнато нормализиране с помощта на Европейската комисия и на нашите колеги. Би ми се искало да се засили вътрешнополитическата съгласуваност, така че Македония по-бързо да се доближи до Европейския съюз. Според мен не би трябвало да чакаме до следващите избори. Не би трябвало едва след следващите избори да поставим определени въпроси на дневен ред. Още сега трябва да работим за постигането на напредък. Thank you. <clears throat> Благодаря ви, господин председател, скъпи господин комисар. Благодаря за представенето на тези документи, но ще използвам възможността да ви задам някои въпроси във връзка с европейската политика на съседство. Тази политика е европейска отговорност. Ние одобряваме партньорските политики, Кристано ясно е, че те трябва да доведат до едни силни и благоденстващи държави в съседство на Европейския съюз. Знаете нашата позиция, съседите на съседите обаче не бива да диктуват какви да са условията за тези партньорства. Затова много се очудих, когато получих информация за съвместното посещение на комисията и служители от СВД в Москва. Консултации относно резултатите от прегледа на европейската политика на съседство. Резултати, които ще бъдат представени на държавите членки, ако не се лъжа, на 18 ноември, след две седмици. Това означава ли, че прилагаме подхода Русия на първо място, като по този начин жертваме амбициите и надеждите не само на партньорите си, но и на самите нас? Безпринципните политики едва ли ще доведат до отслабване на напрежението, по-скоро те показват слабост. а слабостта винаги насърчава агресията. Бихте ли направили свой коментар, господин комисар? Е, е, благодаря. Първо искам да благодаря на комисаря Хан е, за представената информация. Като като докладчик в Сянка за Босна и Херцеговина в групата на социалистите, мога да кажа, че тази година има подобрение в сравнение с предходната. Много от гражданите там искат напредък, политическите лидери обещават амбициозна реформа, тя трябва да стабилизира економиката, да доведе до заетост, по-голяма ефективност на управлението. Разбира се, това може да си остане само на думи, Необходимо е да се обърне внимание на основните проблеми в политическия дебат от последните години, да се работи за правата на човека, правосъдието, свободните медии. Ние се притесняваме за бъдещия референдум в Република Сръбска. Това може да постави под въпрос териториалната цялост на Босна и да доведе до сериозен социален проблем. Групата на социалистите и демократите твърдо смята, че Босна и Херцеговина трябва да се присъедини към ЕС. Господин Хан, какво се прави за прозрачността на тази реформа и за референдума в Република Сръбска? Благодаря. Сега ще дам думата на комисаря. Да. That's сега. Ще do. Commissioner. Äh, Господин Хан, благодаря ви. Мисля, че ще имаме още немалко възможности да обсъждаме тези доклади. през едните седмици и месеци. Предполагам също така, че докладите няма да изгубят своята актуалност. Така че ще има още много поводи за тяхното разискване. Няколко думи по казаното от тези от представителите на националните парламенти, които не участват редовно в разискванията ни. Философията на, на разширяването, преговорите за разширяване в по-малка степен се свеждат до самите преговори. По-скоро става дума за процес. Процес, в рамките на който трябва да се гарантира постигането на устойчиви резултати. Неведнъж бе упоменато положението с корупцията в страните от Западните Балкани. Във всички тези държави е на лице действащо законодателство, което напълно отговаря на европейските стандарти и дава възможности за борба срещу корупцията. Сега е настъпил моментът тази нормативна уредба да се прилага, да ни се представят доказателства за това, че нормативните актове действат не само на хартия, но се и прилагат на практика. За това обаче е необходимо време. За това, що се отнася до разширяването, говорим не просто за преговори, а за процес – за процес говорим в немалко области, най-вече в области от основно значение. В тези области има още какво да се направи, както знаем всички. Но това за нас не би трябвало да е повод за прибързани заключения. Ще трябва да дадем възможност за предприемане на действия в времето, които и да бъдат съответно документирани. Госпожа Хармс говори за обезверението, свързано с процеса на разширяване не само сред гражданите на Европейския съюз, но и сред гражданите на страните от региона. Във връзка с това трябва да си зададем въпроса какви са допълнителните ползи за отделните граждани на страните кандидатки допълнителните ползи, проистичащи от евентуално членство в Европейския съюз. Можем да обобщим тези допълнителни ползи като повишаване на стандарта на живот, както в индивидуален план, така и в економическо отношение. Затова ще продължаваме да поставяме акцента върху основните области – но и върху економическото развитие на страните от региона. Единствено ако една държава има перспективи за економическо развитие, нейните граждани ще имат причина да останат в родината си. Няма да имат повод да емигрират. Обикновено емигрират най-високо квалифицираните най-динамично настроените граждани на една държава, което се отразява зле върху економиката й. Затова и трябва да стимулираме економическото развитие на страните от региона. Ако стимулираме економическото развитие, ще постигнем резултати в областта на основните ценности. Върховенството на закона, независимата съдебна власт, независимите медии, са от особено голямо значение както за местните, така и за чуждестранните инвеститори. Никой няма да е готов да инвестира средства, ако не е сигурен, че в страната има независима съдебна власт, че действа една нормативна уредба, която отговаря на европейските стандарти. Мисля, че двете области, тази на основните принципи и права и економическата сфера могат взаимно да се допълват с цел създаването на по-благоприятни условия. Във връзка с това е много важно да продължаваме да укрепваме и структурите на гражданското общество в страните от региона. През идните години ще заделим повече средства за финансирането на структурите на гражданското общество. Разбира се, размерът на средствата ще зависи и от представените ни проекти, от целите, които ще си поставят отделните държави. Мога да ви дам за пример Босна и Херцеговина. Много е важно гражданското общество там активно да участва в разработването и определянето на отделните политики. Не бива да съществува един паралелен, да съществуват, извинете, два паралелни свята. Светът на гражданското общество и светът на установените политически партии и техните лидери. В случая мога да кажа, че лидерите на политическите партии в тази страна са изключително и само мъже. Положението в Босна и Херцеговина трябва да се разглежда във всичките му измерения. Няколко думи и за останалите държави. Съвсем накратко по въпроса за Турция. Нека ви припомня, че има ясни решения на Европейския съвет. Решения за воденето на преговори с отворен край. До момента не са настъпили никакви промени в позицията на съвета. Целта е преговорите да се водят по професионален начин и да се изчака изходът им. Едва след това може да се направи и оценка на положението. Признавам, че настоящата беженска криза придаде нова динамика на отношенията ни с Турция. Турция е важен за Европейския съюз партньор. Турция е важен за Европейския съюз партньор от геополитическа гледна точка. Европейският съюз пък е най-важният, най-надежният, най-предсказуемият партньор на Турция. Ние сме и сред най-важните економически партньори на страната. И ако оставим всичко останало на страна, то можем да кажем, че Европейският съюз и Турция трябва да се опитат да задълбочат сътрудничеството си. Едно по-задълбочено сътрудничество следва да намери своето изражение в изпълнението на плана за действие. Сега ще трябва да ви напусна, тъй като предстои да отпътувам заедно с колегата Тимерманс за Анкара. След изборите там ще продължим преговорите, ще работим за постигането на напредък по тях. Що се отнася до преговорите за присъединяване и либерализирането на визовия режим, мога съвсем ясно да заявя, че няма да се прилагат индивидуализирани решения, решения приспособени към отделни държави, когато става дума за прилагането на мерки в съответствие с европейските стандарти. Що се отнася до либерализирането на визовия режим, няма възможност, ако не се извършват необходимото наблюдение, ако не се прилагат необходимите мерки от страна на Турция, да се излезе с положителен доклад. Има обаче нещо друго, което е възможно, при положение, че и двете страни го желаят. Възможно е процесът да бъде ускорен, но още веднъж повтарям, и двете страни трябва да го желаят можем да излизаме с доклад по два пъти годишно, при положение, че другата страна е постигнала определени промени, които ни дават повод за изготвянето на втори доклад. Например, ако е въвела паспорти с биометрични данни. Разбира се, Въвеждането на тези паспорти не е възможно днес за утре, но може поне да се даде началото на процес. Същото въжи и за преговорите за присъединяване. На един определен етап водехме доста активни преговори за присъединяване с Турция и тогава бяхме свидетели и на положителни промени в страната. Откакто този процес забави темпото си, случващото се в страната не отговаря на нашите очаквания. Подготовката за евентуално отваряне на глави 23 и 24, отнасящи се до основни ценности и права, е много важна стъпка. Тя ще мотивира Турция да направи преглед на много области, свързани с основните права. По казаното от колегата ви от Кипър, мога да кажа, че напълно осъзнаваме какво е политическото положение. Не случайно в уводното си изказване заявих, че даваме много положителна оценка на разговорите с Кипър. Уверени сме, че те ще доведат до успех при условие, че се проведе референдум. Ако настъпят желаните от нас промени, то може да се стигне и до евентуално ускоряване на преговорите за присъединяване с Турция. Междувременно комисията ще може да започне подготвителна работа. Вземането на решение за подновяването на преговорите или за отварянето на нови преговорни глави следва да се извърши с единодушие от Европейския съвет. Има много ясен регламент за вземането на такова решение. То трябва да се вземе с единодушие. Преговорите за присъединяване са най-ефикасният инструмент за предотвратяването на определени събития подготовката за преговори за присъединяване ни дава възможност да упражняваме въздействие върху процеса. След като приключат преговорите, вече нямаме възможност за такова въздействие. За това и трябва да водим преговорите добре, като залагаме на критерия качество, а не на бързината. Трябва да предоставяме стимули, но и да предприемаме възпиращи действия ще трябва да ясно да заявим какви са основните ни принципи, като същевременно и не забавяме ненужно процеса. По въпроса за Сърбия, надявам се, че първата преговорна глава ще може да бъде отворена още тази година. но като ще трябва да се помисли и за глава 23 и 24. Трябва да се помисли кога могат да започнат преговорите по тези две глави. Благодаря на господата Кукан и Флекенштайн за работата им в Албания. Надявам се, че по въпроса за декриминализирането на членове на парламента през идните дни ще бъде намерено удовлетворяващо решение. Като цяло страната е поела в правилната посока. Както вече казах, ще имаме още немалко поводи да обсъждаме положението в отделните държави, но нека взема отношение показаното от колегата ви от Литва. Мисля, че всички демократи, всички европейски държави трябва да поддържат връзки и контакти с всички, да държат отворени каналите за комуникация. Това не означава, че следва да отстъпваме от принципите и убежденията си. Трябва да търсим възможности за диалог с съседните ни държави, да видим как могат да се доразвият отношенията ни. Преди няколко седмици представители на комисията и службата за външни действия бяха на посещение в Москва и те на... там направиха онова, което правим спрямо всички свои съседи и техни съседи. А именно изложихме проекто документ за разширяване на политиката по отношение на съседните ни държави. Представихме този документ на руската страна и изискахме нейната позиция. Така сме поступили и спрямо 250 други държави. Не предприемаме нищо повече и нищо по-малко от това. Благодаря ви. Благодаря ви още веднъж за възможността с толкова кратко предизвестие да насрочим днешните разисквания. Както каза и вашият председател, в бъдеще ще имаме немалко поводи да обсъждаме положението в отделните държави, както от тук в, на заседание на вашата комисия, така и в пленарната зала. Благодаря ви за повече или по-малко единната ви подкрепа за политиката ни в тази област. Благодаря, господин комисар. Декриминализиране на членове на парламента. Трябва още малко да си помисля какво точно се има предвид с това понятие. Още веднъж сърдечно ви благодаря, че с толкова кратко предизвестие се отзовахте на поканата ни. Сигурен съм, че за колегите от националните парламенти е било интересно да проследят тези разисквания. Сега ще помоля докладчиците колкото се може по-бързо да изготвят проекто докладите си, за да можем да продължим колкото се може по-бързо работа тук в комисията. Бих помолил госпожа Хармс да ме слуша, защото говорим за бъдещите си възможности за работа. Страните кандидатки като че са уморени от процеса на присъединяване. Но докладите, които изготвяме, са възможност за нас ясно да заявим, че предоставянето на перспектива за присъединяване зависи от постигнатия напредък. Не може да се затварят или отварят глави докато отделните държави не са си свършили работата. Трябва ясно да заявим спрямо ключовите фигури в тези държави и техните граждани какво още трябва да свършат, за да им бъде предоставена перспектива за присъединяване. Това е необходимо и достатъчно условие. И не е достатъчно да се поемат само политически ангажименти, трябва да има и конкретни действия. Надявам се, че разискванията както тук, така и в отделните страни кандидатки ще доведат до желания резултат. Това е и целта на докладите, които изготвяме. Още веднъж ви благодаря, господин комисар. Dear colleagues, could you please take the seat? We will continue our session. Колеги, ако обичате, заемете места за продължим със заседанието. Ако мога да ви помоля и за тишина, и да седнете. Продължаваме с днешното заседание на Комисията по външни въпроси, е, съчетано с междупарламентарно заседание с колеги от националните парламенти. Отново добре дошли на тях. Имахме възможност да обсъдим ред въпроси, които в подребности ще продължим да дискутираме. Нека да ви припомня колко полезна бе срещата ни в началото на септември в Люксембург. Тогава раз... разсъждавахме по въпросите за сигурността, миграцията, търсенето на убежище и като цяло външната политика на Европейския съюз. Съвместното заседание започваме с обмена на становища за миграцията в Западните Балкани. Както стана наясно, това е и много важен и изключително деликатен въпрос. Той е свързан и с пакета за разширяване, който представи днес сутринта комисар Хан. Той е прият вече от комисията. Македония и Сърбия са две държави, които са много засегнати от този въпрос. Тук имаме представители на техните правителства сред нас. На 8 октомври се състоя конференция на високо ниво за маршрутите през Западните Балкани и Средиземноморието, където се подчерта, че миграцията трябва да бъде решавана на европейско ниво – с пълна подкрепа от страна на Европейския съюз по отношение и на правовите въпроси и на финансовите такива. Кризата става все по-голяма с много препятствия, с които се сблъскват бежанците по своя път. Имаше среща на 26 октомври с председателя на комисията Юнкер и канцлера на Германия Меркел – всичко това са опити да се приложи е, програмата на комисията за миграция, която бе обсъдена миналия месец. Ние също работим и с страните, свързани с процеса на разширяване. В моята страна, Харватия, над 300 000 е, бежанци минаха. Вчера е, проведохме отличен дебат с колегата, който отговаря, специалния представител за срещата на върха в Лавалета. Знаете, че там ставаше дума за миграцията от Африка, но проблемите са свързани и трябва да бъдат решавани заедно. Първо искам да е, предложа на нашите гости да се изкажат за средно 8 до 10 минути. Добре дошли всички тук. На катедрата не виждам министър Поповски. Може би той е на среща с медиите извън залата но той като джентлмен няма да има нищо против, ако дам първо думата на госпожа Роксанда Нинич, държавен секретар на Министерството на външните работи на Република Сърбия. Добре дошла също и на госпожа Есена тук, заместник генерален директор за миграция, обежище и виза на министър, министър Министерството на външни работи на Турция и господин Волкентюр, е, е, заместник е, Върховен комисар за защита и господин Кристиан Лефие, заместник генерален директор на Европейската служба за външна дейност. Ще дам думата на нашите гости, а след това и на депутатите, за да проведем дебат. Заповядайте, госпожо Нинчич. Благодаря, господин Пленкович. Благодаря за инициативата за провеждане на тази среща. И благодаря ни, че ни показвате, че в Европейския парламент има и джентълмени. Ще се опитам да се впиша в отделеното ми време. Колегите безспорно наблюдават какво се случва в региона съвсем отблизо. Сърбия се намира в много сложна ситуация, защото е приклещена своего рода между страни членки на Европейския съюз и е, страни, през които минава пътя през Западните Балкани. Мигрантите минават и напускат моментално в момента, в който могат да влязат в граница, през границите на ня... в някоя страна членка на Европейския съюз. Тоест ние сме страна, транзитна страна, но също така и страна приклещена между страни членки, откъдето се осъществява и влизане и, и страни, откъдето излизат мигрантите. Ние посрещнахме и обгрижихме около 400 хиляди бежанци. Последните една-две седмици имаше по над 9000 влизания на ден, като цифрата расте. Понякога беше 3 до 4000, после 5 до 6000, а сега стигаме до моменти, когато влизат по почти 10 000 души на ден. Малък процент от влизащите заявяват искания за получаване на обежище в нашата страна, защото, както е ясно на всички, е, те искат да отидат в Западна и Северна Европа предизвикателствата, с които се сблъскваме е, в е, този случай, е, да кажа напълно откровено пред вас, уважаеми евродепутати, са, че тази вълна е твърде голяма за нашия капацитет. Независимо от това, в последните месеци се отнасяме и сме се отнасяли хуманно, с уважение към бежанците. Няма настроение срещу тях нито сред населението, нито в правителствените страни. Ние, правителството определено смята, че по този начин трябва да се подхожда към тях, докато не се реши кризата. Смятам, че ние показахме, че е, можем и следва да бъдем част от решението, а не част от проблема. Няколко кон- още конкретни данни за това как изглеждат нещата на място. Огромна част от мигрантите, които влизат на наша територия, се регистрират, предоставя им се обежи, е, подслон, храна, и основни е, медицински грижи. Не сме имали инциденти на нападения срещу тях, е, нито пък сбивания помежду им. За това и е, сме получили висока оценка от международните организации, които се занимават с тази проблематика. Полагаме много големи усилия да организираме процеса възможно най-добро. Добре, е, ползваме се от добрите практики на други страни, нашите съседи, които имат същите проблеми. Приели сме оперативни мерки, такива каквито смятаме, че са необходими. Има група на министерско ниво за проблема за смесените миграторни потоци. Имаме план за е, действие в случай, че се засили мигрантската вълна. Имаме 11 центъра за приемане в северната, източната и централна и южна Сърбия. Финансово обаче този е, поток от е, мигранти представлява огромена тежест за Сърбия. Може би е необходимо да припомня, че след разпадането на Югославия от 90-те години все още има над 30 000 бежанци от Босна и Харватия и над 200 е, 000 вътрешно разселени от Косово, за които ние също е, следва да се грижим. До този момент сме разходили от собствения си бюджет 550 000 евро и от бюджета е, на Върховния комисар за бежанци още 490 000. Те ще бъдат разходвани от тази линия в бюджета. Също така има средства, които са отделени които се разходват от полицията, от армията и от Червения кръст, но не са били предвидени в бюджета. Помагаме също и на неправителствени организации в рамките на възможностите си. И в такъв смисъл настоятелно е, призоваваме уважаемите институции да обмислят е, въпроса за бюджетна подкрепа за Сърбия. Обеден съм, че и други страни са в е, подобно положение. Не сме наясно как бихме се справили с кризата в друг случай. Благодарни сме, че комисията отдели 10 милиона на Сърбия и Македония за спешни нужди и 7 милиона за хуманитарна помощ. Тези средства още не сме ги получили, но те и по никой начин няма да бъдат достатъчни за справяне с положението на място. Още по-малко, като се има предвид, че наближава зимата. Бежанците и мигрантите вероятно ще се задържат и по-дълго, отколкото остават в нашата страна сега. А също така не е тайна, че някои от нашите съседи в региона, които са също страни, е, транзитни страни, а, са получили 20 пъти повече средства в подкрепа на дейността им с мигрантите и беженците. Като те всъщност не, не, нямат 20 пъти повече мигранти, с които трябва да се справят. Е, благодаря на господин Хаует, че ясно формулира тези проблеми в предходния дебат. Е, взето е решение да се отдели 10% от предприсъединителните фондове за целенасочени реформи в страните по присъединяване за, бор... за решаване на миграционната криза. Честно казано, ние оставаме с чувството, че това е своего рода санкция, наказание за нашите огромни усилия – ние се опитваме да решим е, един проблем е, и сега е, реформите се оказват жертва на миграционната криза и средствата трябва да отидат там. Настояваме да бъде преразгледано това решение. Готови сме да поемем своята дял от отговорността да приемем голям брой е, мигранти от тези, които се е, предполага, е, т.е. които са разпределени от маршрута през Западните Балкани. Поддържаме регулярни консултации с страните от региона Подписали сме протокол за сътрудничество с Харватия. Непрекъснато сме в процес на обмяна на мнение и оперативни действия с други наши съседи също така. До тук 10 минути и 14 секунди говорих, затова спирам и ви благодаря за вниманието. Председателят, благодаря. Сега давам веднага думата на външния министр на Македония, господин Поповски. Благодаря за възможността. Смятам, че тя е напълно времена, като имаме предвид какво се случва в момента и предвид на бележките на комисар Хан. В смисъл, че има е, риск за свързване на е, процеса на разширяване с е, кризата с миграцията, което ние не искаме да поставяме на равна нога. Нека да направим известно разграничение между видовете предизвикателства. Първо, страните като Турция, Ливан и Йордания, които дават подслон на милиони, и то дългосрочно. Турция в момента приема на 2 милиона души, това са единия вид страни, но има и страни, където се насочват мигрантите, като Германия, а Австрия, Белгия и Швеция, т.е. западни е, северни страни в Европа, които приемат търсещите дългосрочно убежище. А ние сме страните по транзит. Някои от тях са страни членки на Европейския съюз, други не. И тези последните, които не са члени на ЕС, са най-уязвими по ред причини защото не е едно и също да се е, обработят стотици хиляди е, преминаващи през страната ви, когато имате подкрепата на Европейския съюз е, и когато я нямате. Половин милион е, вече е броят на хората, които минават транзитно по, така да кажа, балканския маршрут е, тази година. Половината от тях са минали през Македония, главно сирийци, но и афганистанци, и от Иран, Пакистан, Бангладеш, Бангладеш Сомалия и други основното предизвикателство, че е много трудно да се направи разграничение между мотивацията. Има хора, които бягат от конфликтите, безспорно. Те е, най-много се нуждаят от нашата подкрепа, но има също и економически мигранти. И е много, много, много трудно да се направи разлика между едните и другите. Рисковете, с които се сблъскваме, са първо рискове за сигурността. Няма никакви тайни, че биват инфилтрирани и чужди бойци в тези потоци. Сега може би броят е малък, но все пак заплахите, които те носят, съвсем не са мал, маловажни. От тук необходимостта да има регистриране и проследяване. Също така риска за реадмисии, повторно връщане, Македония има молба за реадмисия от много страни за хора, които минават през своята територия. Ние е, не сме намерили начин да се справяме с този проблем, затова ви молим по споразуменията за реадмесия да, да приемате тези хора, които ние установяваме, е, че минават през нашата територия. Заплахите, които с които се сблъсква цялата система за осигуряване на безопасно преминаване и обработване на молбите за обежище, ще бъде застрашена, ако подобни практики стават масиви. Освен това, е, въпрос е колко дълго могат да издържат границите, как можем да постигнем целите, кой ще е последния, който ще удържи и последен ще затвори границите си. Какви са решенията? Предприели сме известни стъпки, съвсем очевидни. Увеличили сме капацитета за временен подслон, капацитета за обработване на молбите за обежище. Те все още са доста ограничени, защото е, беженците се опитват да стигнат по на север, Германия и други западноевропейски страни. Проведени бяха срещи за набиране на средства. Тук колегата от Сърбия спомена, че е, има опасност да се употребяват средства от присъединителните програми. Никой от тези споразумения обаче не ни предоставя дългосрочно решение, т.е. държавните институции поемат времето междувременно в порядъка на десетки милиони евро. Основните усилия от наша страна се насочват към външните граници на Европейския съюз. Е, е, пресяване, по-добър контрол, това са много важни моменти. Разбираме, че има трудности, разбира се, е, на за страните, които имат външни граници на Европейския съюз, никой не иска да се озове в положението на гръцките острови, например, където е, мигрантите са повече от местното население. В нашия случай, вместо да прехвърляме отговорността, ние трябва да помислим как да решаваме въпросите възможно най-близко до източника присъствието на Фронтекс би могло да бъде съществена помощ за решаване на тези проблеми. Междувременно ние уреждаме тези въпроси на двустранна условия основа. Много се подобри сътрудничеството ни с Гърция като част от мерките за изграждане на доверие. Много плодотворно е сътрудничеството ни с Сърбия още от самото начало. Това е лесно за нас, защото става дума за влизащия от Македония в Сърбия. Тоест, трудността, която ние се сблъскваме с Гърция, те се сблъскват, когато хората от нас се влизат при тях. Ние не си правим никакви иллюзии, че една страна сама ще може да се справи с тези предизвикателства, без да има действия за преодоляване на първопричините за тази криза и успокояване на положението в Сирия. Не и в наша полза изместването на проблемите. Казват се, че тези обработка на документи и хора трябва да се е, извършва не в страните членки, а в е, съседните страни. Ние е, и страни кандидатки съответно, ние не чухме коментари сега и за разширяването ние не бягаме от своите отговорности, но нека да бъдем напълно ясни. Сегашната мигра... криза с миграцията е, показва ясно, че балканските страни трябва да бъдат част от Европейския съюз а не да се говори, че заради разочарованието от предходните разширявания трябва да забавят процеса на последващото разширяване. Ние определено сме готови да споделяме бремето. Не мисля, че има и альтернативни варианти, но не следва да се приема за даденост нещо, което е толкова важно за Европейския съюз, а именно мира и стабилността нашите страни е, в е, случай на е, затваряне на границите постъпателно от север, ще се сблъскаме с огромна вълна от бъженци от юг. И ако мислите, че Сърбия и Македония могат да се справят с тази вълна, в момента около 7000 влизат на ден, е реално, е нереално. Това е един огромен проблем. И да, казваме да за споделяне на времето и не за преместване на отговорността другаде. Смятам, че ще можем да подсилим нашето сътрудничество, което до сега беше достатъчно продуктивно. Благодаря на комисар Хан и на цялата Европейска комисия за това, че търсят различни начини да подпомогнат нашата страна в борбата с тези предизвикателства. Благодаря. Председателя, благодаря. Сега давам думата на госпожа Есена Отюк, заместник генерален директор за миграция и бежанци на Външното министерство на Турция. I would like... Благодаря ви, уважаеми евродепутати. Искам да благодаря на Европейския съюз и Европейския парламент за поканата отправена към Турция да се изкаже на този форум. Първо ще се спра на Турция и миграцията, след това на последното, което се случва с сирийската криза и на трето място сътрудничество между Турция и ЕС. Турция е една от най-засегнатите от миграцията, използвана е като транзитна страна. Турция, освен това, както знаете, през 60-те и 70-те години беше източник на миграция. Много от а, турските граждани заминаха за Германия и други страни, за да работят там и допринасят по този начин и за нашата економика. Сега в тези страни има доста голям дял от обществото, които са от Турция за мнозина сега Турция е сигурното обежище. В нашата история сме виждали различни вълни на мигранти. Освен това, винаги сме били на кръстопътя на незаконната миграция. Днес имаме над 300 000 иракчани, афганистанци, пакистанци, ние сме им предоставили обежище заедно с ВКБОН. Разбира се, ние сме се водили единствено от своя политически и хуманитарен избор. Е, не сме оказали помощ, е, за да получим подкрепата на международната общност, тъй като тя очевидно се провали по отношение на сирийската криза. Нашата отговорност проистича от международното право, както и личната ни отговорност като хора. Последната масова вълна от мигранти също постави Турция в специфична позиция. Сирийската криза е огромно предизвикателство не само за съседните страни, а и за целия регион. Броя на търсещите обежища, бежанците, вътрешно разселените по целия свят за първи път е толкова висок след Втората световна война, почти 16 милиона. В световен план това е най-голямото разселване. Конфликтът вече е в петата си година. 300 хиляди загинаха, 4 милиона потърсиха убежище в съседни страни. По-настоящем в Турция има над 2,2 милиона сирийци. Това означава повече от 50% от сирийците напуснали Сирия от 2011 година насам. Мобилизирахме всички свои ресурси, за да откликнем на нуждата на тези хора. Двеста и 60 хиляди сирийци са в 25 времени центъра. Вие може да видите на слайдовете и някои от тези центрове. На тях им се предоставят храна, също така психологическа подкрепа, образователни услуги. Има още 2 милиона сирийци, които живеят извън тези центрове. Те също са под нас закрила, имат право на безплатни здравни услуги. Средно 110 хиляди бебета се раждат всеки ден само в тези лагери. До сега сме похарчили 8 милиарда долара, за да осигурим съответните услуги. Това, което получихме от международната общност обаче е под половината от 1 милиард долара. През последния месец броя сирийци, които търсят обежище в Европа след едни опасни прекусявания на Средиземноморието, драматично се покачи. Е, ние сме твърдо решени да се борим с незаконната миграция и всъщност нашата гранична охрана до сега е спасила 75 000 мигранта в Егейско море, които са върнати обратно в Турция. Това са мигрантите, рискували живота си през последните 5 години. Освен това, операциите на граничната ни охрана възлизат на около 5 милиона евро. Ние трябва, разбира се, да направим и повече, за да няма загуба на човешки живот. Тук сътрудничеството е много важно – ако говорим за сътрудничеството с ЕС, то Турция и ЕС отдавна работят заедно в борбата срещу незаконната миграция. Поддържаме редовни контакти, съгласуваме политиките си, говорим за бъдещите предизвикателства. Работим също така и с Frontex – там имаме работните механизми. Скоро ще имаме и агенция в Анкара. Декември 2013 година подписахме споразумение за реадмисия с Европейския съюз. Започнахме и диалога за либерализиране на визовия режим. Това, което ние смятаме, е, че наистина трябва да обединим усилията си и да водим още по-интензивен диалог. В това отношение е важно прилагането на споразумението за реадмисия и приключването на диалога за визова либерализация. Това ще направи борбата срещу незаконната миграция далеч по-ефективна като тук Турция ще продължи да взема своите мерки. Какви са съвместните стъпки? Нека кажа, че от първия ден на сирийската криза, март 2011 година, Турция, въпреки трудностите, пое своята отговорност, показа, че сирийците не са сами, пое тези огромни вълни, тръгнали към Европейския съюз. Разбира се, това означава, че трябва да има споделяне на тежестта и отговорността. Необходим е обхватен подход, работа по конкретните проблеми – на първо място очакваме Европейския съюз да се ангажира повече в глобалното презаселване на емигрантите. Първоначалното определене на 160 000 от тях е първата стъпка. Необходимо е да се даде приоритет на тези, които са подложени на преследване – също така трябва да се видят причините за незаконната миграция. Те са свързани с економиката, с фактори като война, проблеми в страната по происход. И след като се определят първопричините, е необходимо да се окаже финансова помощ най-вече на страните по происход. Да подобрим условията за работа и на мобилните хуманитарни групи. Накрая искам да привлека вниманието ви към сирийските деца и техния образователен статут в Турция. Сега имаме над 600 000 сирийчета в Турция, но за съжаление 400 000 от тях не посещават училище. Представете си, примерно дете, пристигнало при нас още 2012 година и все още не може да продължи своето образование. Какво е бъдещето на това поколение? Ясно е, че то е загубено. А ние имаме нужда от тези млади сирийци, защото те би трябвало да възстановят страната си в бъдеще. И пак ще кажа, че споразуменията за реадмисия трябва да бъдат използвани. Докато продължава сирийската криза, ще продължат и тези масови вълни. Може би още утре ще бъдем заляти от нова вълна, никой не може да го предвиди. Но не забравяйте, че мигрантите имат нужда не само от успешна реакция. Те трябва да имат и някаква перспектива за бъдещето, така че и те да допринасят и да се възползват от развитието. Това е нашата грижа. Ние сме готови да работим с всички. Не можем да спрем миграцията, но поне можем да я управляваме. Само така Турция и Европа ще се доближат. Нека се възползваме от този шанс. Благодаря ви, госпожо Алтюк. Сега ще дам думата на господин Волкир Тюрк, който подпомага Върховния комисар на ВКБ ОНЕ. Много ви благодаря. Ясно е, ако гледаме какво се случва по света, че никой от нас не е изненадан от събитията в Европа. През последните пет години имахме 15 нови конфликта и стари конфликти, превърнали се в много по-разразени. Разбира се, те са свързани с посегателства срещу правата на човека и резултати като насилствено разсел... разселване, бежански потоци, огромен, незапомнено голям брой хора, принудени да бягат от опасността. Аз представлявам ВКБ ОНЕ, и трябва да кажа, че наистина най-добрият начин, както казаха и преждеговорившите, е да се борим за основните свободи, за правата на човека, за върховенството на закона. Това е основното в нашия отговор. Ние не поставяме под въпрос суверенното право на държавите да управляват своите граници, да контролират кой влиза, да се борят с трафика и престъпността, но подчертаваме и международното задължение за закрила на търсещите обежище, когато това обежище е основателно. Трябва да се има предвид, че 9 на всеки 10 бежанци е, живеят е, в южното полукълбо. Турция е една от най-засегнатите като приемаща страна. Тя е приела най-големия брой бежанци, но имаме и страни като Пакистан, Иран, Етиопия, Кения, Йордания – те също приемат бежанци и това, разбира се, натоварва техните инфраструктури и предоставянето на услуги. Трябва да кажем, че миграцията засяга някои страни повече, отколкото други. Ясно е, че тези повъншните граници са изложени в по-голяма степен – Германия, Швеция, Австрия – това са страните, които приемат най-голям брой бежанци, отнесено към броя на населението. Ясно е, че Европейският съюз до сега е положил големи усилия, но трябва да се мисли как отговорностите да се разпределят по-ефективно. Тази година в Европейския съюз са влезли около 800 хиляди. В сравнение с 500 милиона европейски граждани, това е сравнително скромно съотношение, ако гледаме някой от споменатите от мен страни. Девете страни, от които идват бежанците, са Сирия на първо място, но също Афганистан, където напоследък има влушаване, Ирак – Много от бежанците са тласкани от отчаянието или търсят начин да се съберат с близките си. Много често законовите възможности при тях са ограничени и за това те предприемат изключително опасни пътувания с лодки, които не са пригодени да прекусяват моретата. От тук и трагичните случаи през последните месеци. Но когато хората пристигнат на територията на Европейския съюз и на Западните Балкани, виждаме, че те често са изключително изтощени. Необходимо е веднага да им се окаже помощ, но не винаги страните разполагат със съответната инфраструктура, за да ги приемат. И нека кажа нещо по-конкретно за Западните Балкани. Ние приветстваме плана за действие от 17 точки, договорен на срещата от 25 октомври между ЕС и лидерите от Западните Балкани. Ясно е, че са предвидени различни мерки, обмен на информация, ограничаване на вторичните движения, увеличаване на капацитета за прием. Всичко това е много важно. Но също така и оказването на необходимата помощ на бежанците, както и подобряване на управлението на границите и борбата с трафика на хора. Наистина ви приканвам да подкрепите скоростта, която се набра с този план за действие от 17 точки. Приветстваме и финансирането от Европейската комисия, както за краткосрочната помощ, така и за дългосрочното финансиране на ИПА. Освен това, имаме механизма за гражданска защита, който доведе до 65 програми за оказване на помощ. Всичко това е много важно. Разбира се, аз правя един съвсем бърз преглед на постигнатия напредък. Напредък има, например, при обмена на информация – Обменът вече се случва и по-късно днес ще имаме третото ежеседмично заседание за координация. Смятаме също така, че е необходимо да се стигне по-бързо до тези 50 000 в центровете в Западните Балкани. Сътрудничеството с Гърция също е важно, защото е необходимо мигрантите да бъдат приети при пригодени за тях условия наближава и зимата. Ние отправихме и апел за 96 допълнителни милиона за земните месеци в Гърция и някои страни от Западните Балкани. Не искахме да го правим, но това е важно, за да можем да спасим човешкия живот. Така помагаме и на третите страни. И накрая, като цяло, мисля, че дългосрочно със сигурност ни трябват повече канали за законова миграция в Европа, така че хората да не са принудени да предприемат опасните пътувания и да не попадат в ръцете на трафикантите. Споразуменията за реадмисия също са важни. За сега имаме и 22 000 места за разселване, обещани до края на 2015 година. Това не е достатъчно, но Можем да помислим и за хуманитарни визи, стипендии за обучение, които да се използват като, хумани... като начини за законова миграция. Например, миналата година издадохме около 8000 хуманитарни визи на сирийци, така че те да могат да пристигнат при нас и да получат обежище. Много е важно сирийците, особено в съседните страни, да имат право на законен вход, а не да търсят всякакви други начини, както видяхме в последно време. Благодаря и сега господин Кристиан Лефре, заместник генерален секретар на СВД. Um... Благодаря много, че ме поканихте. Преждеговорившите говориха дълго, затова аз само ще добавя гледната точка на европейските институции. Ние сме изправени пред безпредседентни потоци от мигранти и бежанци, нещо, което упражни огромен натиск върху външните граници на Европейския съюз и доста партньорски страни. Искам да изкажа нашето възхищение от реакцията и на Турция, и на Западните Балкани, както и на някои от държавите членки. Изправени сме пред сложно явление – Намесени са економически и политически въпроси, основните права, управлението на кризи, хуманитарни проблеми, проблеми на развитието и множество други предизвикателства. Това, което направихме през последните години и особено последните няколко месеца, се опира на два водещи принципа – защита на основните права на бежанците от една страна и солидарност спрямо най-засегнатите народи. Закрилата на бежанците е споделена отговорност, тук е необходим обхватен подход, сътрудничество между всички. В... Трябва да се работи и с страните по происход и транзитните страни както и регионалните организации. Водени от тези принципи, ние развихме своята политика многостранно. На първо място ангажимент да се установят първопричините за насилственото разселване, като се използват различните инструменти на външната политика на ЕС, включително и работата по разрешаването на конфликти. Вписването на тези проблеми в нашите програми за развитие, борбата с нарушаването на правата на мигрантите и бежанците – по-конкретно, ние чухме представителите на Западните Балкани и на Турция по-рано тази сутрин. Аз ще добавя няколко думи за Турция и за Западните Балкани. Приносът на Турция в приема на сирийските бежанци е безпредседентен. Той наистина заслужава да бъде похвален. През последните месеци всъщност ние успяхме да доразвием сътрудничеството си с Турция в тази област. То вече съществуваше така или иначе но потърсихме начин да се подобри управлението на потоците, регистрирането, реадмисията, особено при економическите мигранти и също така ефективния прием на огромния брой бежанци. Мисля, че Европейският съюз е един от най-важните донори на международните организации, които помагат на Турция, Йордания и Ливан при усилията им да приемат такива огромни бройки бежанци. На 23 септември и 15 октомври Европейският съюз се занима конкретно с Турция. На 15 октомври се състави съвместния план ЕС Турция за миграция с един много изчерпателен дневен ред за работа с турските ни приятели. През следващите седмици ще постигнем и напредък в изпълнението на плана. Сигурно знаете, че първия заместник председател Тимер Манс отново ще пътува до Турция през следващите няколко дни, за да се обсъдят мерките за изпълнението на приятия план. И на двата европейски съвета, които споменах, се проведоха дискусии по темата, а в края на срещата във Валета предстои още една дискусия за мобилизирането на финансова подкрепа за Турция чрез бюджета на общността и национални вноски. Преминавам към Западните Балкани. И тук мисля, че усилията в подкрепа вече станаха много по-интензивни. Имахме Люксембургската конференция от 8 октомври за източното Средиземноморие като маршрут на миграцията. На 25 октомври беше срещата с западно-балканските лидери и господин Юнкер. И на двете срещи бе подчертано, че е необходимо действие. Действие в Сирия, в съседните страни, които приемат голям брой бежанци, които са тяхната първа дестинация. Казва се, че трябва да се работи и в Западните Балкани – защото имаме маршрута източно Средиземноморие, Турция, Западните Балкани като транзитни страни и след това Европейския съюз, където пък трябва да се търси по-добър начин за приема и настаняването на мигрантите и бежанците. Всички тези дейности обаче трябва да получат политическа подкрепа това е така, но също и финансова подкрепа. В сътрудничеството с Западните Балкани от работата до тук проистичат две задачи. Първо, прилагане на вече взетите решения след Люксембург и срещата с западно-балканските лидери. И на второ място Необходимо е да улесним сътрудничеството и съгласуването между страните в региона, за да има ефективно управление и закрила на бежанците. Заедно с колегите в Европейската комисия се ангажираме да осигурим финансова подкрепа за Сърбия и за Бюрм, възоснова на съвместна оценка на нуждите. Това са пари за осигуряване на подслон, храна, санитарни материали. Също така обаче усилията ни трябва непрекъснато да се увеличават. Вече има резултати, по-добра координация, комуникация между страните, през които минават тези потоци. По-добре се обменя информация и с ЕС от Гърция през Бюрм, Албания. Имаме текущи двустранни контакти, свързани с управлението на външната земна граница. Радваме се, че Харватия също подсили мерките за сътрудничество и координация. Има и по-голяма солидарност при споделянето на товара бяха обявени допълнително 300 000 места. Това е много впечатляващо. Но така или иначе насърчаваме държавите членки да работят още по-активно, да работят и с партньорите, да използват и механизмите на гражданска защита, които вече споменах. Доста е направено, но според мен може да се направи много повече. Освен това, продължаваме да работим по по-доброто управление на външните граници на ЕС, за да намалим напрежението за западно-балканските страни. Това беше обсъдено вчера, ще бъде обсъдено и на 3 и 4 декември, като част от подготовката за Европейския съвет. Спирам до тук, извинете, че говорих дълго. Благодаря, господин Лефлер. Думата има колегата ни от съответната генерална дирекция на комисията. Благодаря, господин председател. Изказаните се преди мен много ясно <clears throat> анализираха положението в региона. От името на комисията нека кажа, че сме установили много добро сътрудничество с страните от региона в областта на миграцията и беженските въпроси в съответствие с европейското законодателство. Това е видно и по плановете за действия, разработени от съответните държави по преговор на глава 24. Настоящото положение изисква мерки в средносрочен и краткосрочен план – такива бяха разработени на последната среща на съвета на 25 октомври. Три държави от Западните Балкани участваха в тази среща заедно с лидерите на 18 държави членки. Предстоят и поредица от видеоконференции. Една от тях ще се състои днес след обед. Основното предизвикателство за страните от Западните Балкани, най-вече за Бюрм, Сърбия, както и за засегнатите държави членки е да се ограничат вторичните придвижвания. Второ, трябва да се предоставят помощ и подслон на беженците и мигрантите. Трето, трябва да се ограничи максимално миграционният поток. По-активни действия по регистриране и управление на границите, както и за справяне с рисковете, проистичащи от настъпването на зимата ще са необходими в краткосрочен план. Много мигранти ще се нуждаят от настаняване през близките дни. Затова е поет ангажимент за 50 000 места за приемане в Гърция и за още 50 000 по западно-балканския път. Сърбия и бивша Югославска република Македония изразиха воля да участват в тези действия. Комисията ще подпомогне засегнатите правителства в областта на управлението на границите и убежището, като предоставим финансово подпомагане от инструмента за предприсъединителна помощ. Нека кажа няколко думи в отговор на коментарите за използването на инструмента за предприсъединителна помощ. Инструмента за предприсъединителна помощ е поставен в многогодишния ни бюджет. Извършваме финансиране по него в зависимост от приоритетите, които сме очертали за отделните държави. Например, изграждане на институционни структури. През идните месеци Справянето с хуманитарните предизвикателства ще бъде гарантирано от механизма за гражданска защита и от колегите ни от службата на Комисията за гражданска защита и хуманитарна помощ. През едните дни ще се видим с господин Вучиш в Сърбия, за да очертаем потребностите на страната през едните месеци. Сега акцентът се поставя върху Сърбия и бивша Югославска република Македония, но осъзнаваме, че може да настъпят промени в миграционните пътища. Затова всички държави в региона трябва да изработят планове за извънредни действия. Благодаря на госпожа Вент. Колеги, нека малко структурирам дискусията. Първо ще дадем възможност да се изкажат на членовете на националните парламенти на трите държави по западно-балканския път. Думата има господин Дозинас, председател на Комисията по външни работи на гръцкия парламент. Моля да се вместите в рамките на около две минути и половина. Това е много повече от времето, с което разполагаме в пленарната зала. Не, не се шегувам. Имате думата, господин Дозинас. Благодаря, господин председател. Имам известно професионално изкривяване. През изминалите 25 години съм бил професор по философия в Лондонския университет. За това нека направя няколко по-общи коментар. В момента сме свидетели на разпад на институционалните структури на Европейския съюз по отношение на някои техни стълбове, като Шенген и Дъблин, както и по отношение на връщане назад към между етническо напрежение, а преодоляването на подобни напрежения бе сред основните постижения на Европейския съюз през последните 40-50 години. Оставам с впечатлението, че една от стратегиите, които ни се предлагат, е да се ограничи потокът, да бъде отблъснат. Тази стратегия разглежда бежанците като потенциални врагове, като хора, които ще ни завладеят, ще внесат промени в основните ни ценности. Но тези хора страдат. Това са човешки същества, които страдат, които рискуват живота си, за да се спасят. Според мен, трябва да управляваме беженските потоци съгласно законовите и моралните си задължения. Това е, трябва да е основният ни приоритет. Нека изложа в тези две и половина минути, които ми дадохте, шест предложения, шест идеи, на които според мен трябва да се основават действията на Европейския съюз, на държавите му членки и на страните от Западните Балкани – ще ги изложа хронологично. Първо, Молбите за обежище трябва да се разглеждат доколкото това е възможно извън Европа с помощта на Турция, Йордания и Ливан. Второ, унези чието молби не се разглеждат извън европейска територия, трябва да имат възможност за безопасно пътуване. Има много възможности за една подобна гаранция, например чрез контрол на преминаванията на границата, но и чрез наемането на годни за пътуване кораби. Не можем да позволяваме на хората да се качват в тези кораби, които не са нищо повече от плаващи ковчези. Трето, трябва да се предостави хуманитарна помощ на унези, чието молби са в процес на разглеждане. Четвърто, трябва да се гарантира справедливо разпределяне в Европейския съюз. Едва 115 000 бежанци са разпределени до момента. Намерени са само 1100 места за тяхното разпределяне. Трябва да се гарантира и безопасно придвижване на хората от Западните Балкани към Северна и Западна Европа. Това е следващото ми предложение. Много се радвам, че Сърбия и други държави по Западно-Балканския път предоставят хуманитарна помощ на хората, минаващи през тяхна територия. Освен това, не можем да си позволим да изнасяме оръжия към зони на военен конфликт. Ако продължим да изнасяме оръжие към тези държави, ще продължи да има и беженски потоци към наша територия. Западните Балкани в момента са свидетели на вълна приток от човешки същества, които се опитват да се придвижат до някъде. Те са като една змия, която пълзи по територията на тази на този регион. Но тази змия може да се окаже една протегната ръка, може да е шанс за приятелство и взаимодействие в бъдеще. Благодаря ви. Моля, придържайте се към двете минути и половина. Жълт Немет от Унгария. Благодаря, колеги. Позволете ми първо да приветствам с добре дошли нашите гости от Западните Балкани и от Турция. Аз съм председател на Комисията по външни работи на Унгарския парламент. Радвам се отново да участвам в заседание, организирано от Европейския парламент с участието на националните парламенти. Разширяването, миграцията и войните между посредници са взаимосвързани теми. Важно е те да бъдат обсъждани. Става дума за предизвикателство в световен мащаб. Затова и трябва да започнем работа за справянето с първопричините за проблема. Започна процесът от Виена, което е известен повод за надежда. Трябва да направим всичко възможно за това този процес да се овенчае с успех, да бъде приобщаващ, да не оказва влияние върху крайния резултат. Така в сравнително кратък срок ще можем да постигнем напредък. Какво може да направи Европейският съюз? Пет неща, според мен. Но нека първо заявя, че трябва да се отнасяме хуманно към мигрантите, като същевременно проявим и прагматизъм. Не бива да допускаме кадрите, образите, които показват медиите, да надделеят над прагматизма. Второ, Европейският съюз трябва да запази своето единство. Имам известни съмнения във връзка с вземането на решения по тези въпроси чрез мнозинство. Това ще изиграе лоша шега на Европейския съюз в краткосрочен план. Ние сме против задължителния постоянен механизъм за преместване, тъй като той ще окаже натиск върху националния ни суверенитет. Във връзка с този механизъм възникват и много важни въпроси, свързани с правата на мигрантите. Четвърто, трябва да охраняваме външните си граници. Охраната на външните граници е предпоставка за всяка една държава. Предлагаме да се създаде Европейска служба за охрана на границите. Това е изключително важно с оглед предотвратяването на масовия приток на мигранти към Европа. И накрая трябва да проявим солидарност спрямо Турция и страните от Западните Балкани, не само по линията на финансово подпомагане. Важно е финансирането, но както каза моят приятел господин Никола Поповски, сега е настъпил момента да дадем нов тласък на процеса на разширяване. Трябва отново да поставим акцента върху Западните Балкани тъй като те сега са засегнати от миграционната криза. Благодаря, Жолта. Давам думата на председателя на Комисията по външни работи на Словенския парламент. Благодаря, господин председател. Добра, до вчера, е, до 18 уре, je v Slovenijo vstopilo 167 505 migrantov, kar predstavlja izredno breme za državo z dvema milijonoma prebivalcev. Зато меним да, има република. В Словения са навлезли 167 500 мигранти. Това е един много висок брой за една толкова малка държава. Намираме се в условия на криза. Не става дума просто за предизвикателство. Съвсем ясно заявявам това, като се имат предвид мащабите на проблема. Миграцията е процес, който наблюдаваме постоянно, но настоящият миграционен поток е извънреден. Трябва да предприемем незабавни и ефикасни действия. Да, миграцията като явление е нещо, на което сме свидетели от край време насам в много европейски региони. Трябва да предприемем своевременни действия, да вземем предвид вече установените в някои държави членки добри практики – всички държави членки трябва активно да работят за справянето с проблема, независимо от това какво е въздействието върху тях на миграционния поток. Мерките в областта на политиката за обежището и миграцията трябва да доведат до незабавен ефект. На 25 октомври европейските политици постигнаха съгласие за предоставянето на Словения в рамките на една седмица на 400 гранични полицаи. Но до момента в Словения са били командировани едва 70 такива полицаи. Т.е. това решение не доведе до желания ефект. Всички трябва да участват в процеса. Трябва да обменяме информация за способностите си за приемане на бежанци. Агенцията Frontex трябва да бъде подсилена, тъй като трябва да засилим охраната на външните граници на Европейския съюз, най-вече в онези държави, на чиято територия навлизат най-много мигранти. Нека си припомним на какво се основава Европейският съюз, а именно на върховенство на закона, на ценности, на сигурност. Тези принципи са и основополагащи за шенгенското пространство. Трябва много добре да си помислим за това как какъв да е бъдещият облик на Европейския съюз. Искаме ли да запазим този съюз и да го подсилим или само да го изложим на още по-голяма опасност? Господин Ваврик, благодаря господин председател. Австрия е страна на транзит, както и страна приемаща бежанци. Половин милион души вече са преминали през Австрия на път за Германия и Швеция. Допускаме, че около 80 хиляди души ще поискат убежище в Австрия. Една доста значителна цифра за страна с население от 8,5 милиона. Ние не сме официално част от Западно-Балканския път, но сме и засегнати от проблема. Както политическият елит, така и гражданите са настроени срещу приемането на бежанци. Това въжи както за Австрия, така и за Германия. Австрия ще трябва след няколко дни да приеме също толкова бежанци, колкото и Германия. И това ще доведе до ефекта на доминото в редица други държави, като Словения и Гърция. Кризата може да достигне още веднъж връхната си точка през зимата. Няма да изброявам всички мерки, които смятаме, че трябва да се предприемат. Ще се спра само върху три. Като се има предвид настроението сред гражданите, ще трябва да правим ясна разлика между економическите мигранти и реално търсещите убежище. Ще трябва също да предприемем и редица необходими мерки, като мерки за връщане. За целта са необходими съгласувани усилия в интерес на търсещите убежище. Второ, управление на външните граници. Наистина сме впечатлени от предприетото от Турция при приемането и подпомагането на бежанците. Малко по-малко впечатлени сме от управлението на границите там. Може да се направи повече. 70 хиляди души са били спасени в Егейско море, но това е нищо в сравнение с огромния брой хора, които всеки ден пресичат Егейско море. Не е нищо в сравнение с огромния мащаб на контрабандата на хора. И на последно място, но не е по значение, трябва по-активно да подпомагаме страните приемащи мигранти, най-вече Турция, Йордания и Ливан. Моята партия категорично ще настоява спрямо управляващата партия в Австрия да инвестира повече средства в такива мерки. Благодаря. Сега думата има господин Вердучи, член на Италианския парламент. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за организирането на това толкова важно съседание. През изминалите няколко месеца бяхме свидетели на извънредна ситуация, поради което най-накрая и общата миграционна политика залегна сред основните ни приоритети. Комисията не предприе достатъчно бързи действия. Остави отделните държави членки да се справят сами с едно много тежко положение. Сред тях е и Италия. Много е важен геополитическият аспект, Много е важно също така, че се поставят под въпроси основните европейски ценности, без които Европа не би могла да просъществува. На 25 октомври бе проведена среща на върха с участието и на лидерите от Западните Балкани. На тази среща стана ясно колко е важно да се контролира беженският поток, да се управляват границите, да се провежда борба срещу контрабандата на хора. Има и още някои важни аспекти. Например, свързани с процеса на разширяване. С оглед на този процес, взаимоотношенията ни с Турция и с страните от Западните Балкани трябва да се разглеждат в контекста на управлението на беженската криза. Трябва да поставим акцента върху връзката между миграционната политика и политиката на Европейския съюз по отношение на съседните му държави. В италианския парламент започна консултативен процес, в който изтъкваме необходимостта от актуализирането на европейската политика на добросъседство, от даването й на нов тласък. Така ще поставим на нова основа отношенията си с наши съседи и техни съседи. Необходим ни е и по-систематичен подход към отношенията ни с Русия. Трябва да установим диалог и с страните на происход, например от региона на Африканския рог и от африканските страни южно от пустинята Сахара. Що се отнася до Западните Балкани, не бива политиката ни спрямо тези държави да е в противоречие с политиката ни спрямо Средиземноморието. Във връзка с това е много важна конференцията в Валета, която започва утре. Дъблинският регламент не само е устарял, той има и много сериозни недостатъци. Госпожа Ликнайта от Литва. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Искате ли малко да послушате литовски? Искам да се възползвам от възможността и да използвам и услугите на преводачите. Много се радвам, че Днес тук има и представители на агенции на ООН и на Службата за външна дейност на Европейския съюз, а и ръководители, представители на страни от Западните Балкани. Ние оценяваме приноса на Турция в проблема с бежанците. Аз съм член на парламентарната асамблея на ОССЕ и ние оценяваме много високо сътрудничеството с тази страна и финансовата помощ е, за образованието на децата, например. Искам да задам един въпрос на представителя на Турция. Що се отнася до трафика на хора? Тези трафиканти, които застрашават живота на хората, които подманват, като че ли действат напълно безнаказано, без ограничение. Смятате ли, че има начин да се сътрудничи, да се предотвратява тази унизителен бизнес, който освен, че застрашава човешкия живот, създава и почва на липса на доверие между страните членки. А също е, въпрос за представителя на Върховната комисария за бежанците. Бежанците идват не само от е, Сирия, но и от е, Ирак, Ливан, Йордания, Пакистан. Тези страни са заляти от е, бежански вълни. Е, там няма място за осигуряване на подслон на тези хора. Съществуват условия за преследване, включително на религиозна основа, особено за християните и представителите на други младсинства, ние трябва да можем да оказваме помощ на, в подобни случаи. В момента не коментираме кой знае колко преследването на е, християни, но реално най-големите потоци от е, бежанци се оформят там, където е най-низка толерантността към религиозните вярвания. Виждаме какво се случва в Ирак и други страни, тоталитарните режими ще представляват заплаха за съседните страни, за демокрацията, за цялата цивилизация. Ние може би ще се изправим пред един е, абсолютно нов свят, в който няма да има възможност за междукултурно съществуване. Какво е мнението на службата за външна дейност? Сега давам думата на е, господин Кот Адамс от е, Люксембургския парламент. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на нашите гости за техния ангажимент и за правилното очертаване на положението в техните страни. Също искам да ви кажа, че споделям е, безпокойството на господин Асенборн, министър-председателя министра на външните работи на Люксембург. Ние, ако забравяме своите ценности на базата, на които изградихме Европейския съюз, не можем да кажем, че сме постигнали европейската си мечта. Това е един голям успех, но сега той се застрашава от национализма на някои страни, които може да доведат и до война в Европа. Проблемите с миграцията изискват много от нас, политиците. Първо, е, спазването на човешките права трябва да бъде задължение, задължение за всички, включително да се спазва и принципа за невръщане и да няма унизително отношение, произволно задържане, опазване на непрекосновеността на е, частния живот и така нататък. А искането на обижище трябва да има общ отговор от всички, от Европейския съюз и страните в негово съседство, което се видя и днес. После няма решения чудо. Трябва да се е, направят усилия и хуманитарни, и бюджетни. Друг път няма. Четвърто, не можем е, да се изкушаваме от идеята да затваряме отново границите и да се върнем към национализма, който води до задъна на улица или войни. В Люксембург е, са влезли над 320 е, хиляди бежанци т.е. около над 300 бежанци с съответни е, искания за обежище, която цифра изглежда много малка. Е, тези лица искат да останат в е, Люксембург при население 500 хиляди. Може да се каже, че ние упражняваме доста усилия и аз лично се гордея. 66% от гражданите е, на нашата страна смятат, че имаме морално задължение да посрещнем тези хора и също така на 60% смятат, че трябва да има сътрудничество и е, реакция и подкрепа. Ние реагирахме с чувството, че подкрепата е наш дълг, но във всички случаи е, това не е решение. Е, работата по дипломатичен път е също толкова важна в този момент. Thank you, Mr. Chairman. Refugee crisis. Следващият оратор. Тук е, има проблем и с демокрацията, защото европейските институции имат мандат и правомощия да действат, но те пропуснаха да се занимават с проблема за адекватна защита на външните граници на Европейския съюз, няма контрол над е, незаконната миграция от, западните, от южните граници. Европейската комисия, която трябва да следи за налагането на европейските закони, не използва своите прерогативи за налагане на изискване за спазване на шенгенското законодателство. Тя е, започна да сигнализира, че има проблеми едва когато вече имаше много сериозна криза. Освен това, страховете в страните членки възродиха крайната десница и крайната левица. И сега сме свидетели на опасните последици от този процес. Затова се обръщам към моите колеги политици и от националните парламенти. Не смятате ли, че трябва да се започне една открита дис, е, дискусия за това как да направим изпълнителната власт в Европейския съюз по-активна при изпълняване на задълженията си за правоприлагане? Трябва да има и по-навременно споделяне на информация между институциите и парламентите, също така на страните членки, за да можем да играем по-ефективна роля при оценката на изпълнението на шенгенските споразумения, както и задължението на страните членки по европейското законодателство. Не трябва да забравяме, че страните членки са тези, които вземат основните решения по основни стратегически въпроси на европейските институции, въпроси, които имат, които имат отношение към благоденствието на нашите хора. Господин Галер, благодаря господин председател. Съвсем накратко. Планът от 17 точки на комисията трябва да бъде изпълнен в спешен порядък. Нито една държава не би трябвало да се позовава на националните си прерогативи и да твърди, че проблемът не я засяга. Трябва по-добре да управляваме границите си. А що се отнася до Либия, мисля, че военната операция София трябва да навлезе в третата фаза от изпълнението си. Юго-источната ни граница е най-вече границата между Гърция и Турция. Тази граница трябва да бъде контролирана съвместно. Когато хората вече са се отправили към Македония, това означава, че всички заедно сме се провалили. Не на Гърция се пада цялата отговорност. Всеки един от нас трябва да поеме своята отговорност за контрола върху гръцко-турската граница. Турция извършва наистина впечатляващи действия за настаняването на стотиците хиляди беженци на своя територия. Онези, които вече са се установили там, не биват квалифицирани като врагове, не се и използват от партиите по време на предизборната кампания, за да извличат те политически дивиденди. дивиденти. Това трябва да бъде отбелязано. Мисля, че трябва да подпомогнем Турция така че да може да предоставя по-качествени грижи на мигрантите на своя територия и те да могат да останат в Турция за по-дълъг период. Въпрос към представителката на Турция. Търговията с трафикът, извинете, на хора не е ли състав на престъпление във вашата страна? Мисля, че можете по-ефективно да се борите срещу контрабандата на хора в Егейско море. В пристанищните градове в Турция се извършват деяния, пред които компетентните органи със сигурност си затварят очите. Със сигурност за тези деяния са отговорни и корумпирани административни структури. Така се дава възможност на хиляди мигранти да напуснат територията на Гърция и да се отправят към, на Турция и да се отправят към Гърция, което не е справедливо спрямо Гърция. Призовавам компетентните органи в Турция да сложат край на неконтролируемия поток мигранти, напускащи територията на страната. Това е в нарушение и на споразумението за обратно приемане. Благодаря. Първо, е, солидарно с колегите от Западните България и Турция, проблемите са много трудни и ние тук трябва да изразим своята солидарност с тях. Това е господин Халит. Смятам, че е изключително важно ние да е, изиграем и своята роля е, – хората трябва да го чуят. Ние трябва да признаем, че става дума за хуманитарна криза, че самите бежанци живеят в много тежко положение, че има огромна нужда от хуманитарна помощ. Нито ние, нито вие сте успели да създадем системата за тази помощ. Благодаря на сръбските колеги за коментарите и подкрепата ми за моите коментари за програмата за предприсъединителна помощ. Това, което мога да кажа е, че срещата на върха заяви, че ще има 5 милиона евро нови е, средства за страните членки, но те, дори и те все още не са е, отпуснати. Тук е, се надявам, че могат да ми отговорят гостите. След като не можем да отпуснем 5 милиона, как може да се предвиждат 96 милиона, които се предвиждат? Тук разбираме и искането за директна подкрепа за бюджета от страна на Сърбия. А и на Сърбия, Македония и Турция мога да кажа, че дори да става дума за малък брой хора, мислите ли за програми за вътрешно преместване? Дори да е символичен броя, това може би може да е част от решението. Това е въпрос ми към вас. И въпрос към колегите от Турция. Доколко реалистично е много политически спорен е въпроса, но доколко реалистично е, говореше се за среща на върха, за, сега за постигане на окончателно решение за, с Турция, доколко реалистично това? После конфликтите между Гърция и Македония, може ли да коментирате? Е, може би има смисъл сега тук да чуем е, и външния министр на Македония какво има да отговори. Следващия оратор, господин Танок. Е, има конвенция, която бе подписана след жестокостите от Втората световна война и тогава не се предполагаше, че такива огромни бройки хора ще прекрачват границите, за да търсят по-добър живот. Женевската конвенция обаче не е подписана от някои страни, които сега не приемат никакви бежанци. В Сърбия казаха ясно, че огромна част от мигрантите само минават през тази страна и не търсят обежище там. Може би е... не е толкова странно, че населението не е настроено против тях, но все пак не е ли време да помислим е, за преразглеждане на споразумението от 1951 година, защото в е, противен случай е, ще дадеме просто подарък на тези в моята страна, които настояват да излезем от Европейския съюз, а също така и подарък за крайната десница в други страни членки. Освен това има сериозни опасения, че в мигрантските потоци се инфилтрират и терористични групи, макар че непрекъснато има и опровержение на тези слухове. Господин Поповски е, каза, че не е тайна, че чужди бойци влиза в, влизат в мигрантските потоци. Може ли да дадете някакви по-конкретни цифри? Има ли арестувани такива нещо? Защо не чуваме повече по този въпрос в пресата? После въпроса за решаването на гражданската война в Сирия. Обръщам се към представителите на Турция. Тук Турция и Саудитска Арабия заеха много твърда позиция в това отношение. Време е Турция, Саудитска Арабия, Иран, Русия, Западните сили и е, Дамаската седнат на масата и да намерят някакъв начин да се излезе от тази ужасна трагедия. Освен това, Европейския съюз не може да реши сам всички конфликти и кризи на света like to propose you to concentrate on one, one and a half minutes. Аз лично ви предлагам да се ограничим до минута, минута и половина. Времето ни изтича и няма да можем да дадем възможност на нашите гости да отговорят, което в края на крещата е целта на занятието днес, господин Дайхер. Мислим да е бритко. Благодаря, господин председател. Тъжно е, че днес ние, представителите на Европейския парламент и на националните парламенти, трябва да признаем, че не знаем как ще се справим с проблема. Че не знаем на какъв обрат ще сме свидетели в бъдеще. Отправяме поглед към Германия и към други държави, вече приели особено голям брой бежанци. Трябва ли да чакаме тези държави да затворят границите си, за да помислим какво да предприемем ние? Необходим ни е дългосрочен подход. Трябва да отправим поглед към бъдещето. Според мен проблемът трябва да бъде решен политически. Не е допустимо Европа безучастно да наблюдава как Русия и САЩ не могат да постигнат споразумение за Сирия. Според мен Европейският съюз трябва активно да се намеси по отношение на липсата на стабилност в Либия и бедственото положение в Ирак. Днес говорихме за ценности, за солидарност, за културното многообразие, за зачитането на различността. Но какво е в основата на всичко това? В основата на всичко това ценности като свободата и зачитането на човешкия живот. Гражданите очакват от европейските политици да се справят с проблемите по политически път, като работят ефективно. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας για τις σημαντικές... благодаря. Добре дошли на нашите гости и благодаря им за важната информация. Искам да се обърна към госпожа от тук е, с един въпрос. Турция, разбира се, е притегателно място за потоците от бежанци, които искат да стигнат в Европа. 200 е, хиляди души е, пристигат на гръцките е, брегове. Е, общо 630 хиляди са пристигнали от началото на този процес. Милиони печелят трафикантите от тази бизнес. От хората, които пристигат там, виждаме, че трафикантите работят без никакви проблеми в Мала Азия. Защо Турция не се заеме с проблема за разбиване на тези мрежи? Обсъждате ли някакви мерки с Европейския съюз в такъв смисъл? Може ли да ни кажете? Има ли механизъм за вътрешно презаселване в Турция? А, за господин Лефие имам въпрос. Казвате, че 5000 500 хиляди ще е, пристигнат в Европа и е, помощта не е достатъчна. 8 и половина милиона са необходими за е, Западните Балкани, за да се посрещнат нуждите на бежанците за зимата. Е, Смятате ли, че ще могат да се отпуснат тези средства и ще могат да се постигнат съответните цели? Благодаря. Господин Карва, сега за Турция ще се отпускат средства. Смятате ли, че ще има облегчение на мигрантския поток по западния път? Има нужда да се борим също така и с трафикантите какво се очаква като финансиране за укрепване на турските граждани? Смята ли се, че ще има някакво ускоряване на процеса за присъединяване на Турция към Шенген и евентуално Европейския съюз? някои страни като че ли определено пренебрегват е, изискванията на конвенцията от Женева от 1951 година. Много от е, бежанците, които стигат до Обединеното кралство, идват всъщност от е, безопасни страни и са незаконни бежанци. Какво се прави за спазване на конвенцията от 51 и последващите изменения? Uh, благодаря, господин председател. От името на Норвегия благодаря за поканата на тази между парламентарна среща. Въпросът, който трябва да си зададем, когато говорим за тази трагедия е кой ще възстанови Сирия? най-способните сирийци виждаме, че днес и я напускат. За това има причини. Първо причините за конфликта, такива като е, липса на защита на правата на човека, особено на младсинствата, не се приемат ценности като свобода, демокрация, толерантност – религията е твърде доминантна в ежедневието. Няма чувство за общност, за обща цел. Има безнадежност и безпомощност. Разбира се, при една гражданска война целта никога не е хората да напуснат страната си за винаги. Затова питам, кой ще възстанови Сирия, когато конфликтът приключи? Няколко от държавите с огромно нарастване на населението в Африка и Близкия изток, като Нигерия, Мали и Судан, също имат проблеми. Това е едва началото на миграцията към Европа, така че нека видим първо причините да решим проблемите, сирийците не бива да се превръщат в постоянните бежанци на Европа. Те трябва да се върнат в страната си. За какво става дума? Или това ще бъде постоянното положение? Не е ли по-добре ние да отидем на място и да им помагаме там, а не цялото население да се премести при нас? Това е само едно временно решение – Thank you very much, President, since the Croatian MEPs. Благодаря, господин председател. Хрватските евродепутати не са тук заради избори, затова ще кажа няколко думи. На 300 хиляди минаха през нашата страна през последните няколко месеца. Трябва ни координация, съгласуваност между всички страни по маршрута. Това е особено важно за ВКБОНЕ. Също така, не бива при тази координация да се оказваме изненадани. Освен това, бежанците не бива да се оказват в неприемливи условия. Около две трети от хората са бежанци и търсещи убежище, една трета економически емигранти. Това показва статистиката, но мисля, че данните трябва да се анализират. Благодаря. Казахте, че 300 хиляди минават през страната ви, но вие не сте ги приели. Това е малката разлика. Само минават. Госпожа Караца има думата. Grazie per aver organizzato questo incontro. Eh, Благодаря за провеждането на тази среща е, с правителствени и парламентарни представители. Виждаме и представителите на Бюрм, Сърбия, Турция. Важно е това заседание, защото националните парламенти рядко споделят своя опит, нямат тази възможност много често. Нека кажа, че италианският парламент, който представлявам, иска дъблинския регламент да бъде преразгледан. Необходимо е да споделяме усилията по приема на бежанци. Всъщност, с тази миграция е необходимо наистина да ангажираме повече и европейските граждани – не става дума само за някакъв обикновен бюрократичен проблем. На трето място връзката между централизираното и местното управление. Тук също трябва да се работи, защото в Италия имаме проблем с организирането на приема на местно ниво. Принципът е ясен, но е необходимо да се работи с местното население. Eh, Председателя, преди да се изкажа аз накрая, ще дам думата на господин Епитедеус. Благодаря ви, господин председател. Трябва да кажа, че в последно време ние говорихме за преговорите между Европейския съюз и Турция. Участието на Турция в решаването на миграционния проблем. Предлагат се съвместни операции между гръцката и турската брегова охрана но имайте предвид, че бежанците не са изоставени в Егейско море. Не, от Турция ги изпращат към гръцките острови. Ако мислите, че си въобразявам, то вижте просто веб-сайта, който работи в Турция, Джасмет Хабер, 300 000 снимки са публикувани на този вебсайт и там ясно се вижда база, която всъщност препраща незаконните мигранти към Гърция с гумени лодки. Или някакви други лодки, на които слагат допълнително мотори, пращат хората и на всеки 15-20 минути при нас пристига по една нова лодка, което означава, че в Гърция в крайна сметка идват много мигранти и това се прави със съгласието на турските власти. Да не говорим, че всеки от тези мигранти плаща средно по 1500 долара. Можем да допуснем, че част от тези пари влизат и в турската хазна. Според мен, ако желаем да намерим решение на проблема, трябва да настояваме Турция да си контролира границите. В Гърция също трябва да ги контролираме. Това е единственото решение. Всичко друго са само празни думи, като Турция се възползва от ситуацията и налага националните си интереси. Заедно. Благодаря. Нека и аз взема отношение. Първо ще взема отношение по казаното от последния Изказа се колега. Турция спрямо Гърция прави това, което предприема Сърбия спрямо Харватия, Харватия спрямо Словения и така нататък. Държавите по веригата просто си прехвърлят топката. Или ще прекъснем тази верига на прехвърляне на топката, или ще проявим разбиране и към Турция. От 4-5 години насам Турция приема бежанци. Техният брой на нейна територия вече е достигнал 2,2 милиона. Ние не предоставихме достатъчна подкрепа на Турция. Европейският съюз и държавите членки съкратиха размера на финансирането за Световната продоволствена програма. Германия го съкрати с 51%, държавите членки с 40%. Това е реалността. В държави като Ливан и Йордания положението също е бедствено. Ако не вземем предвид всички тези фактори, мисля, че няма да намерим решение. Господин Хан и господин Тимарман днес ще отпътуват за Анкара, именно защото искат да прекъснат тази верига на прехвърляне на топката. Това сега ще ни струва много скъпо. Ако бяхме предприели действия преди 6 месеца, нямаше да платим, може би, толкова висока цена. Всички знаят, че съм особено критично настроен към евентуалното членство на Турция в Европейския съюз, но в случая я подкрепям. Трябва да установим сътрудничество, трябва да се установи и обща европейска система за гранична отбрана, която трябва да финансирам за гранична охрана, която трябва да финансираме съвместно. В Германия до момента оставахме на други държави да вършат работата. Ние се ширехме в Централна Европа без да правим нищо. Това не може да продължава по същия начин. В областта на контрола върху границите, изграждането на горещи точки, сътрудничеството между страните на Балканите, независимо дали са членки на Европейския съюз – или не. Всичко това са мерки, които трябва да бъдат предприяти. Ще трябва да бъде подпомогнат и Върховният комисариат за бежанците на ООН. Много е важно отделните действия да са взаимосвързани, координирани. Не сега е моментът да сочим някого с пръст. 4 милиона бежанци се намират в лагерите около Турция. Между 7 и 8 милиона бежанци са на територията на Сирия и Ирак. Ако разговорите във Виена не се увенчаят с успех, ако американците, европейците и руснаците не застанат на единна позиция, проблемът ще продължава да е на дневен ред. Ще се борим за справяне единствено с симптомите му. Ако искаме да намалее броят на беженците, трябва да сложим край на военния конфликт. И нека забравим, ако искаме да постигнем тази цел – за някои пропуски на политическо ниво. Да, Турция е направила крачка назад в областта на основните права и правата на човека. Не е постигнала много в тази област, но не бива да изтъкваме този аргумент сега, за да отказваме на Турция сътрудничество. Това би било направо слабоумно. Мисля, че трябва да работим за решаването на проблемите заедно. В Средния изток в момента сме свидетели на онова, на което бяхме свидетели в Германия през 17 век, по време на 30-годишната война. Тогава германското население намаля на половина. Половината от населението ни загина по време на войната, умря от глад. Тази война се водеше уж в името на протестантизма и католицизма. Но всъщност не бе нищо друго, освен борба за надмощие. На същото сме свидетели в отношенията между Риад и Техеран, може би и в Анкара. Ако не сложим край на всичко това, ако не постигнем съгласие, може би проблемът също ще е на дневен ред още 30 години, подобно на 30 годишната война. Ако не се справим с военния конфликт, то ще можем единствено до някъде да контролираме процеса. Но няма да можем да се справим с изначалния проблем. Разговорите в Виена трябва да се ориентират спрямо формата, който бе възприят по време на преговорите с Иран. Така ще се овенчаят с успех. Ще трябва също така да се справим и с проблема в Либия. Освен това, в бъдеще, още идната пролет, ще се насочат към наша територия много бежанци от Африка. Това ще са хора, които бягат, например, поради измененията в климата. И това е още една много важна тема, върху която сега изобщо няма да се спирам. Мисля, че е абсолютно необходимо да направим основополагаща промяна в приоритетите си във всички области на политика на Европейския съюз. В противен случай нито една държава членка няма да може да се справи с проблема сама. Ако само тук или там малко увеличаваме финансирането, няма да постигнем нищо. Проблемът е в изключително голям мащаб. Затова и трябва ясно да очертаем политическите си приоритети. Често се твърди, че Европа е виновна, но не Европа е виновна, тъй като става дума за конфликт, с който нито една държава членка не може да се справи сама. Трябва да осъзнаем това. И нека кажа нещо и по адрес на колегите от националните парламенти. Преди 11 години господин Фратини предложи страните от Западните Балкани да бъдат квалифицирани като сигурни трети страни. Тогава националните парламенти отхвърлиха това предложение, заявиха, че Европейската комисия надхвърля правомощията си. Преди 4-5 години, когато възникна проблемът в Лампедуса, комисията предложи квоти за разпределянето на мигрантите. Повечето държави членки, в това число и моята Германия, отхвърлиха това предложение. Те бяха против това предложение и до пролета на тази година. Ако преди 4-5 години бяхме взели съответното решение, сега нещата ще да стоят по по-различен начин. Нека си припомним всичко това, когато обвиняваме Европа. Всъщност на общо европейско равнище вече е имало немалко предложения. До септември тази година в разрез с договорите, държавните правителствени ръководители не прилагаха принципа на мнозинството по време на гласуванията в съвет. Всички 28 държави членки бяха единни по този въпрос. И това е една от причините, поради които в момента не разполагаме с необходимия набор от инструменти. Подобни бяха действията ни и по време на финансовата криза. Изготвихме набор от инструменти, когато вече бяхме, положението бе излязло извън контрол. Благодаря. В какъв порядък си, в каква последователност си изказахте в началото? Сега ще се изкажете в обратен ред. Äh, Господин Лефлер. Christian. Thank you, Chair. Um, we, we've heard many... Благодаря, господин председател. Чухме много изказвания, едва ли е необходимо да правя коментар на всичко. Но има някои неясноти, объркват се също така мигрантите и бежанците. Имаше и някои намеци, както и критики. Каза се, че едва ли не Европейският съюз принципно не иска да приема бежанците и ги връща, това просто не е така. Ние имаме законово задължение да ги приемаме и го правим. Разбира се, те са много и не е лесно да се справим, но имаме това задължение. Економическите мигранти също търсят един по-добър живот за себе си, в това няма нищо лошо, но те няма толкова крещяща нужда от защита и затова се третират различно. Когато се смесват двете категории, се смесват и водещите въпроси за дебата. Ние искаме да се преразгледа Дъблинската конвенция, както и задължителните схеми да бъдат укрепени. Същевременно е ясно, че дори и вие, евродепутатите, нямате ясна визия за това как да се организира презаселването на мигрантите. Вие, разбира се, следвате това, което казва вашата партия. Някои питат, защо направихме толкова малко и толкова късно. Всъщност достатъчно е да видите какво се случва в собствените ви страни, за да се убедите, че е имало предложени дейности в множество области, но държавите членки не са извършили тези действия. Това е и в Средиземноморието, Южно-Източно югоисточно, ние продължаваме да развиваме тези дейности, мобилизираме безпредседентни финансови средства. Говорим за сума, която вече надхвърля 9 милиарда. Всичко това е за да се справим с приема, транзита, военноморските мисии в Средиземноморието. Както вече казах, това е вече над 9 милиарда и принципно сме на второ място по предоставени средства след ВКБОН. Знам, че няма време и за това няма да правя множество коментари, един – стана дума за тъй нареченото културно и религиозно прочистване в някои райони на Средиземноморието. Това наистина е възмутително. Ние сме се опитвали да се борим чрез различни политики с това явление, но ако искаме да има религиозно многообразие, нека ние сами дадем примера като покажем какво можем да направим в Европа, като приемем тези отчаяни хора. Thank you, Mr. Brock. I like very much your... Благодаря ви. Аз много харесах последните ви думи, защото анализът, който направихте е много добър. Мисля, че наистина това явление няма скоро да се преустанови. Трябва да свикнем с него, защото конфликтите вече стават ежедневни и Европа трябва да свикне с това. Уверявам ви, че в световен мащаб всеки много внимателно следи какво се прави в Европа. Мерките, които се взимат тук, имат огромни последствия. На второ място ние сме в критична ситуация, необходим е критичен отговор, но всяка криза е и шанс. Ние видяхме огромна солидарност в Европа. Такава солидарност обикновено се проявява на юг, но ето видяхме и тук правоприлагащите органи. Те също се борят с трафика, престъпността, контрабандата. Сигурността обаче няма да проработи, ако не върви ръка за ръка с хуманитарното измерение, законовото измерение и закрилата. Това сме научили от работата си в много части на света. Отговарям на литовския депутат. Конфликтите в Сирия и Ирак са сложни. Трудно е да се посочи една единствена причина за тях. Ако гледаме тези над 4 милиона бежанци в съседни страни в момента то те са били подложени на преследване, те бягат от тероризма и екстремизма. Трябва да си дадем сметка, че те бягат точно от това, от липсата на безопасност. Господин Танък, обръщам се и към вас. Вие казахте, че конвенцията от 1951 година е била един следвоенен инструмент – но аз бих казал, че това е инструмент за правата на човека, защото конвенцията се роди след масовите премествания на групи от хора на континента. Това се забравя след Втората световна война. Милиони европейци се преместиха от едно място на друго. За това става дума и в конвенцията. Като говорим за Сирия, Знаем, че повечето сирийци искат да се върнат, когато приключи конфликтът и се намери политическо решение. Това е най-съкровеното желание на бежанците. И затова възлагаме надежди на Виенската конференция. Накрая, нека не забравяме че ние европейците също имаме този происход на мигранти, но понякога забравяме собствената си история. Благодаря, благодаря. Thank you, Mr. Chair. Uh, first, I would like to thank to the parliamentarian for... Благодаря, благодаря на парламентаристката от Литва, uh, която изведе uh, дебата uh, за трафикантите. Изключително важно е, да, да се борим с тях. И турските институции определено се опитват да направят всичко възможно. Миналия декември и през януари също така е, имаше е, тези случки с е, крайбрежните е, кораби. Ние се опитахме да спрем тези кораби да не излизат от Турция. Сега вече е, такива кораби и фантоми не съществуват. Но разбира се, трафикантите си намират други начини. Сега тръгват с малки лодки. Мерките е, за сигурност са много важни, но те не са достатъчни. Ние трябва да решаваме първо причината на проблема. Кризата в Сирия за сега, а утре може би някоя друга криза. И нека да ви напомня, че е, капацитета на турските институции, които се занимават с тези проблеми и с е, трафикантите на хора, имат нужда да бъдат подсилени. Това е изключително важно. Е, Егейско море съвсем не предоставя лесни възможности за справяне с трафикантите. Мога също да напомня, че е, в Егейско море се случиха и някои инциденти на отблъскване на мигранти. Има и доклади на Amnesty International. Препоръчвам ви да ги прочетете. Сътрудничам си много активно с Европол, именно по въпроса за борбата с трафикантите на мигранти. И накрая мога да кажа, че изключително се радвам, че в Европейския съюз вече се осъзнава и този проблем. И риска от внезапната вълна бежанци в Европа е, в края на краищата причини именно тази, това осъзнаване загубата и на човешки живот в Средиземноморието също допринесе. И е, ние в това отношение трябва да продължаваме, включително и с обмена на информация. Тук е, някой от депутатите запита дали Турция е готова да направи е, програма и дали е готова да приеме обратно някой от е, тези бежанци, дори това да е капка в морето, както се изразихте. Изключително важно е, действително, защото това е символ на солидарност. 5000, 10 000 или 1000 важно е от гледна точка на това да се поделя отговорността и бремето. Благодаря ви много. Thank you very much for this opportunity. I will just wrap up around three. Благодаря за възможността. Това е господин Поповски. Три основни въпроса бяха повдигнати и ще им отговоря. Е, стана дума за регламента от Дъблин, защото нещата много са се променили откакто той е бил прият. По принцип така е, но не бива да забравяме, че имаме общ интерес, който се поддържа. интереса е да има мир, стабилност, сигурност и да се помага на хората, които са в беда. Това не бива да се забравя, когато е, си вадим изводи за политическите е, е, ситуации. Политическото влияние. Всеки от нас отразява интересите на избирателните си райони. В Македония ние имахме огромни разходи за справяне с нашите проблеми. И има обаче и други страни, които приемат милиони, като Турция, например, а Германия, Швеция, Австрия търсят по-дългосрочни решения. Те не са и страни на транзит. За прехвърлянето на отговорността не мисля, че имаме някакви извинения. Турция е подложена на огромен натиск, сблъсква се сега с проблем и е, сега ние се сблъскахме стратегията да не се признава, че има проблем, докато проблема не се окаже огромен. Гърция, в моята страна, Сърбия, Харватия, Унгария – ние поемаме своя част от бремето от една, един проблем, който не сме създали и не можем да контролираме източника на този проблем. Ние нямаме никакво отношение към нестабилността в Сирия или другаде. Говорихте също да се диференцират потоците, говорихте за заплахата за сигурността и чуждите бойци. Ако трябва да се говори е, статистически, значи половин милион души са прекусили границата на Македония. Голяма част от тях сега са в Бавария или в други е, западни или северни райони на Европа. Мнозинството са мъже от, на възраст от 20 до 40 години. Определено е трудно да ги регистрираме. През лятото имаше 12 000 души на границата ни. е натиск да пуснем хората да минат и физическа невъзможност да регистрираме всеки един. Един Господ знае колко от тях са стигнали Западна Европа. И проблема, с който ние се сблъскахме, беше или да спрем преминаването през страната, което беше буквално невъзможно, и второ, да не си правиме иллюзията, че всички са регистрирани. Физически не беше възможно. Сега въпросът е какви са последиците. Е, абсолютно задължително е регистрирането именно по тези съображения, за да може да се идентифицират лицата и е, да, е, да има достатъчно данни за силите за сигурността, дали те са участвали в конфликта в Сирия или не. Но ние не взимаме пръстови отпечатъци, затова никой не може да каже колко са влезли и къде са те. И накрая, ако не преминем към изпълнението на една стратегия за споделяне на бремето, вместо да си прехвърляме отговорността, защото всички имаме един и същи интерес, нищо няма да бъде решено. От наша страна можем да кажем, че ние не се притесняваме толкова с, про, с, с правенето, с, с трафика, който е транзитен за нас. Проблем е решаването на първопричините. също проблем е, е, да се реши проблема с економическите иммигранти. Благодаря, господин Брок ние чакаме да се е, постигне изчерпателно или всеобхватно политическо е, решение и много желаем да се постигне такова, но междувременно работим в максимална възможност и с най-добро желание, заедно с е, другите засегнати страни по пътя на западния маршрут, на маршрута през Западните Балкани да се справим с кризата. Това е и общата цел на Европейския съюз и на нашите страни, които искаме да се присъединим към него. Солидарността е абсолютна предпоставка за тези условия и задължително условие. Ние сме готови да влезем в дискусии за презаселване на мигрантите но оставам на мнението си, че имаме нужда от финансова подкрепа и очаквам разбирането и подкрепата на, да, на вашата комисия. Председателят, благодаря. Определено искам да ви благодаря и за времето, което отделихте, за да присъствате тук и за изказванията ви. Смятам, че дебата беше много полезен, поне на нас ни беше полезно да разберем много неща. Това, което аз разбирам е, че трябва да си сътрудничим членовете на Европейския съюз и страните, които не са членки, защото е, ние трябва да се справим с този проблем, който директ определено не е ординерен. Огромна е, е мащаба на е, проблема. Благодаря ви, че ни помагате да го разберем и да търсим за решение. Сега сме готови вече да се ориентираме към обед. Колегите от националните парламенти са добре дошли на 12 етаж тук. А другите колеги също са добре дошли на ресторантите на третия етаж. Приятен обед и ще се видим след обед. Fine, and I'll let да know whether I